Здравейте, колеги! Започваме нашата интерпарламентарна среща, посветено на насилието срещу жените и Конвенцията на съвета на Европа от Истанбул за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие. Parlamentinėme posėdėje galime pasveikinti parlamentarus iš penkiolikos valstybių ir... Бих искал да поздравя с добре дошли представителите на национални парламента. На нашето заседание е, присъстват и е, представители на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Приветствам ги с добре дошли. Е, е, и с нетърпение очаквам вашите коментари и изказвания. Е, като комисия темата е изключително важна за нас, като комисия за жените – Европейския съюз като цяло, пък и нашата комисия е, би трябвало е, Европейския съюз да се присъедини, да, да подпише конвенцията е, от Истанбул и ние настояваме за това като комисия. Надявам се, че съвета ще вземе съответното решение и в крайна сметка ще се присъединим. Европейския е, парламент е, е, смята, че това ще бъде една важна стъпка напред в борбата с насилието срещу жените. Докладът обхваща е, важни е, въпроси. Всъщност през септември ще бъде е, публикуван доклад за е, напредъка и състоянието на процеса на присъединяване на Европейския съюз като цяло. Сега няколко е, забележки е, по днешното заседание. Е, ще има превод на всички е, езици на Европейския съюз, с изключение на датски и е, галски. Освен това ще се предава по интернет заседанието. Бих искал да помоля изказващите се да бъдат кратки, тъй като имаме много записали се е, в списъка за изка... на изказващите се. Ще ви е, помоля също така и да попълните формуляра, който се съдържа във вашите папки и да го предадете или да го оставите в залата или на секретарят или на нашите сътрудници без е, повече бавене да е, преминем е, към работата по същество. Темата е, е Полската конвенция в държавите членки, ратификация и проследяване на действията по нея и е, е, госпожа Виргиния Лангбак, директор на е, и е, научен работник в Европейски институт за равенство между половете, ще вземе отношение по темата първо. Благодаря ви, госпожо председател. Преди всичко искам да кажа, че според нас е изключително подходящ момент да се срещнем не само с представители на Европейския парламент, но и на националните парламенти. Преди две години и половина нашия институт е, публикува първите предложения е, за мерки срещу насилието срещу жените и се оказа, че няма данни, те не могат да бъдат сравнявани и анализирани. И беше много трудно е, поради това да се прецени дали насилието срещу жените е причина за неравенството между мъжете и жените или обратното, че неравенството причинява насилие. Когато вече втория път а, трябваше да а, разработваме нашият индекс, разполагахме с а, едно проучване, за да можем да изясним какво означава насилие от страна на партньора. Когато анализираме как можем да помогнем на Европейския съюз да разработи набор показатели за оценка на напредъка по Истанбулската конвенция, то тогава става ясно, че е необходимо да се работи още. Не разполагаме с необходимите показатели, за да измерваме да, това явление. И ако днес направим едно проучване, хората биха говорили много по-открито за проблема в сравнение с положението преди няколко години, когато за първ път започнахме да разработваме този индекс. Ние сме убедени, че трябва да започне работа по този въпрос. И така, благодаря ти, Вергиния, за уводните думи. Добър ден на всички. Надявам се, че работата върви успешно. Днешният ми ден започна, както винаги, с четене на новините. И както обичайно се случва напоследък, в новините има ужасяващи разкази за брутално отношение към жените, за убийства на жени. И за това е ужасно, че има такива новини всеки ден. От друга страна, можем а, да се почувстваме стимулирани да работим, защото измерването на неравенството е първата стъпка към по-голямо равенство, към адекватна политика, която да бъде разработена, изпълнявана и изпълнението й да бъде проследявано. Именно за това беше разработен и първият индекс за равенството между мъжете и жените. Още от самото начало, както каза и Виргиния, се стремим да обхванем и е, насилието, но това е невъзможно е, така се оказа в началото, защото нямаше никакви данни. Ето защо ние предлагаме да се измерва насилието не само като самостоятелен показател, но и в по-общата рамка на равенството между мъжете и жените. Тук имаме три различни аспекта и те са посочени схематично в три отделни кръга. Най- широко разпространените и криминализирани прояви на насилието срещу жените са посочени тук. Те са характерни за всички страни и а, тогава ще може да се съберат данни от отделните страни, за да направим един съставен индекс. Многообразна е действителността. Особеностите на страните а, са различни, но можем на основата на тези данни да разработим един комплексен показател. Но не можем да спрем до тук. Ето защо имаме едни допълнителни показатели с форми а, на насилие, които са посочени в а, Истанбулската конвенция, но за сега не са криминализирани изрично в националното законодателство. Например, усъкътяването, обезобразяването на женските гениталии. Формите които са посочени в този втори кръг, не са криминализирани навсякъде и с достатъчно тежки наказания. Има и по-общи аспекти, които допринасят за изясняването на явлението. По такъв начин можем да си съставим пълната картина за насилието срещу жените. Тук Става дума за изпълнението на задълженията на държавите членки, е, които са подписали Истанбулската конвенция. Когато проследяваме и тези аспекти, можем да изясним дали, каква е тенденцията. Има ли е, тенденция към по-строги наказания за е, така наречения стокинг, за е, натрапчивото е, дебнене и проследяване на, е, на жени? и някои други а, е, прояви. Тук а, е, зависим от административни данни, които не винаги са налични. Преминавам сега към е, съставния показател, съставната мярка или индекс. Той ни дава представа за моментното състояние в съответната държава. Можем да направим сравнения в различни периоди за различни държави. Първо, е, изясняваме доколко е разпространено едно явление физическото и сексуалното насилие, както и убийството на жени като много крайна форма. Но за сега е, убийството на жени е, не е включено като елемент от индекса. На следващо място проследяваме тежестта на явлението, доколко то води до виктимизация, доколко са трайни последиците за по-нататъчния живот на жените. Това е важно с оглед на достъпа до адекватна подкрепа. С а, а, този съставен индекс а, сме направили изчисления за 28-те държави членки по определена скала и ползвали сме данни на Европейската агенция по основните права. Тук може да се види как се представят отделните страни по единната скала на съставния индекс. Скалата от 0 до 100, колкото повече са точките, толкова по-широко разпространено е насилието, толкова по-тежко се отразява на жените и толкова по-малко се говори за него. Тук се надяваме, че можем да помогнем на държавите членки да преодолеят както разпространението, така и въздействието на явлението, както и да се стигне до по-широка гласност за тях. Какво може да се направи в, в тази област? Първо, данни за убийствата на жени са налични само в половината държави членки. И от а, тези крайно оскъдни данни можем да кажем, че всеки ден в Европейския съюз една жена бива убита от сегашния си или от бившия си партньор. Насилието е в тежки форми и има огромно въздействие финансово, социално, личностно за жените и за обществото като цяло. И накрая, почти всяка втора жертва на насилие в Европейския съюз не споделя с никого. С полицията, с лекари, с приятели, с никого. И като имам предвид а, тези констатации – Да не забравяме, че а, може би напоследък стената на мълчанието се пропуква. Все повече хора говорят за насилието, а, на което са били подложени. Не може да се живее с тази мъка в мълчание – Време е да започнем да променяме нещата. Благодаря. Благодаря на госпожа е, Виргиния Лангбак и Бландин Молар за техните е, изказвания. Сега ще дам думата на госпожа Симона Ланцони, втори заместник-председател на групата експерти е, за действие срещу е, насилие срещу жените и домашно насилие. Госпожа Ланцони, имате думата. Благодаря, благодаря и за поканата. Ще говоря италиански, защото е, това е така редък повод и възможност да говоря народния си език, когато има превод на него. Както добре знаете, експертната група Гревио е, е група експерти за действия срещу е, насилието срещу жени и домашното е, насилие. Това е индустри институционализирана структура, в която участват експерти с цел да се хармонизира законодателството и политиката на страните членки по отношение на борбата срещу насилието в рамките на Истанбулската конвенция. През март 2016 година разпространихме един въпросник, който беше разработен от експертната група Гревио – той е, възпроизвежда текстовете е, на е, конвенцията, член по член. Този въпросник вече е върнат с отговорите от Монако, от Австрия. В момента провеждаме и наблюдението на е, Турция, предстои на Швеция, на Португалия, на Франция, Италия, Финландия и други страни. Важно е да се отбележи, че имаме 27 ратификации – на Истанбулската конвенция, което означава възможност да работим в разширен състав в експертната група. От 10 вече сме 15 членове на групата с оглед на по-големия обем на работа. Той обхваща повече държави. Кои са основните ни констатации а, е, при а, е, първите кръгове на наблюдение? Ние вече публикувахме два доклада за а, е, Монако и Австрия, за Дания и Албания е, предстоят да излязат докладите скоро. Когато е, правим равносметка, трябва да имаме предвид, че имаме само 4 държави, в които е проведен е, мониторингът, но със сигурност има някои тенденции, които вече започват да се очертават и ни дават възможност да, да обърнем особено внимание на една или друга насока която наблюдаваме в всички тях. Преди всичко разчитаме на административни данни, както тук беше казано, много голям е проблема с данните. Данните са административни, те идват от съдебната власт, от правоохранителните органи, от органите на а, системите на здравеопазване, то това не е малко. И тези данни трудно се дават и са много чувствителни, за това е голям успех да можем да се доберем до тях. А те имат първостепенно значение за разработването на политиката и за това тя да бъде ефективна, защото според разчетите и на основата на административните данни, с които разполагаме, можем вече да очертаем необходимостта за промяна на политиката спрямо насилието срещу жените. Поставя се въпроса кой точно носи отговорността за изпълнението на задълженията на държавите членки по конвенцията? За да се е, изясни е, въпроса за насилието срещу жените и оттам по-широкия въпрос за равенството между мъжете и жените, трябва да се преодолеят много стереотипи, много предразсъдъци. Съществува известен автоматизъм – който трябва да се преодолее и в този смисъл трябва да говорим за една истинска революция в културата, в менталитета на всички. Съществува една специфична култура, един специфичен менталитет на различни а, равнища. Много трудно е да се намери държава, която вече изцяло да е хармонизирала а, своето законодателство с а, нормите, които се съдържат в Истанбулската конвенция. И ние работим именно в тази а, посока. Необходимо е а, хармонизиране и в а, наказателните кодекси, и в а, гражданските, а, за да а, може да се постигне пълна хармонизираност, необходимо е да се обърне по-голямо внимание на домашното насилие, но има и други форми на а, насилие, които са добре разписани в Истанбулската конвенция и все още се пренебрегват, така да се изразя, а, когато говорим за насилието в домашни условия. Домашното насилие е много тежък проблем, защото а, при домашното насилие страдат не само жените, но и децата. И за това можем да говорим за насилие спрямо семейството, единството на семейството има първостепенно значение за здравината на, на обществото и за това домашното насилие е основен разрушител. И това е един проблем, с който трябва да се борим преди всичко. Децата а, страдат, отчуждават се а, при тези прояви на а, насилие. Чувстват се незащитени от насилието. И това е един огромен проблем. Освен това, по отношение на миграцията, тези, които е, следят е, въпроса, знаят, е, че все още не са решени многобройни проблеми. Усъкътяването на гениталиите при жените, има насилие във връзка с някои отрицателни а, традиции в обществото, като например а, а, прилагането на а, правилата на честа. И в тези а, случаи а, се изразяват резерви от страните, много големи резерви има и по отношение на обещетяването на пострадалите от насилие. Но аз зная, че не разполагам с повече време. Бих говорила много по въпроса. Благодаря ви за вниманието. Uh, uh, uh, Благодаря на Симона Ланзони. Сега бих поканила госпожа Ева Пастрана, ръководител на Европейска програма за правозащитно образование за юристи към Съвета на Европа. Благодаря много, благодаря на организаторите за поканата. Програмата на Европейския съюз за образование е, в, по права на човека на юристи с, съкрещение HELP е за която аз работя. Днес ще говорим за е, причината за насилие на жени, е, домашно насилие, географски обхват на програмата на е, Съвета на Европа и бъдещето на е, е, тази програма и е, отношенията и с други. Какво означава HELP? Целта е да помогнем наистина на юристи, е, прокурори, адвокати, е, магистрати да прилагат е, е Конвенцията на Съвет на Европа в ежедневната си работа. Е, успеха в това зависи от две неща – е, става дума за една мрежа е, училища за, е, от училища от 27 страни членки на съвета на Европа за магистрати, плюс Европейската асоциацията на адвокат, адвокатските кантори в Европа. Защо а, успява програмата? Защото имаме, предлагаме безплатни про, курсове по интернет и сега над 22 а, потребители имат тази платформа и това говори за високия интерес, големия интерес към този вид образование. Бройката на интерес, проявилите интерес се е увеличила трикратно, четирикратно в сравнение с преди три години. Какво очакват хората от тези е, е, курсове? Е, тези курсове могат да се използват от депутатите, от вас, от юристите, като е, средство за е, формулиране и е, разработване на съответната политика в това отношение. Обхващаме различни теми, като например недискриминация, защита на данните, е, трудови права, е, малтретиране, убежище, Европейската конвенция за правата на човека, е, търговия с хора, много интересен курс, който започна преди месец, права на децата, който, курс, който започна вчера по случай Международния ден на детето и е, курса е, на темата, по която днес работим е, борба срещу насилието борба с насилието срещу жените. Този курс всъщност започва днес. Ще го обявим, ще обявим това в следващите няколко дни. Става дума за една съвместна инициатива на различните е, отдели на съвета на Европа, е, съвета за човешко достоинство, е, за жените и програмата HELP, за която аз отговарям. Насилието срещу жените не е само нарушение на, нарушение на човешко право, а то е акт на сериозна дискриминация с жените. И се, има много проявления, както стана дума. Секс, секс, е, е, сексуално насилие, физическо насилие, економически натиск, е, непрекъснато следене, женска кастрация и насилствени бракове, принудителни бракове. Има, съществуват Шест 6 е, основни модула. Първо, е, важно е, е в този курс разбиране на, на, на явлението. Второ, да се постави ясно ударение върху Истанбулската конвенция, към която Европейския съюз се присъединява. Третия модул е, е гаранция на достъп до правосъдие за е, потерпевшите. Е, отговора на наказателно-правната институции и крайната цел е справедлива заслужена присъда и вече механизъм за, альтернативен механизъм за решаване на спорове тук е, е, ще видите няколко е, фотоса, от, които иллюстрират курса. Това е представене на курса от Бриджит е, Олафлин, която е генерален секретар на механизма за мониторинг на е, Истанбулската конвенция. Много важно е да се знае, че когато съвета на Европа разработи този вид обучение, е, се, занимава, се интересуваше само от това да бъдат предадени съответните знания. Не искахме да променяме отношението, само да, да предадем известни умения и а, е, а, е, използвахме различни а, е, е, практики, дела, които, е, а, с, от които е съставена е, европейската практика, съда в Люксембург и съвета на Европа в Страсбург, съда на, а, по правата на човека. Европейския съюз и Е, подобно на други е, е, курсове на Help, този курс, за който говоря, е много интерактивен. Ето в, в този курс се разказва за това как, доколко е разпространено усилите срещу жени председателя на тази програма, който дава свое мнение и експерти, които преподават в курса. Италиански съдия, германски прокурор, български съдия също, е, е, е, от, който е съдя в съда в Страсбург, който също допринесе към тази тема. Ето така изглежда тези, е, така например, изглежда модул 2. Това е, е, е разбиране е, и вникване в същността на насилието, чужните и, домашното насилие. И е, това е, е възможното ни обхват на нашите е, курсове. Можем да обхванем е, е 27 държави, в които живеят 830 е, е, милиона. Uh, е, използваме понякога регионалния подход, както например е, в случая с Западните Балкани, е, Русия, Турция и също така организираме някои курсове специално за европейски страни членки на Европейския съюз. Е, в края на е, своята презентация искам да ви кажа, че програмата HELP е, работи, има все по-голямо търсене на нейните курсове и бих ви помолила за подкрепата ви да се разпространяват информация, информация за този курс чрез вашите институции, националните ви парламенти, съдебните органи и други институции. Помогнете ни да оказваме натиск върху Европейската комисия да заделя заделя повече средства за е, обучение по, е, тези, е, за правата на човека в Европа имахме една финансиране от тях за радикализация на превенцията, е, но е, извода от е, съвместна ни работа е, че трябва да работим, да продължим да работим заедно, защото нито една институция не може да се справи сама. Права на журналисти, ксенофобия, социална несправедливост, много, много са темите, по които трябва да работим заедно и е, във всичко това трябва да сме наясно, че е, ресурсите на Съвета на Европа са ограничени. Бюджета на Съвета на Европа е под, под 0,3% от е, общия бюджет на Европейския съюз. Вие като депутати би трябвало да знаете този факт. Благодаря ви за подкрепата. Е, моля ви, е, разпознавайте информация за този курс и е, оказвайте натиск върху комисията, защото въздействието върху спазване правата на човека в Европа е огромно на този курс. Благодаря, госпожа Пастрана. Сега ще поканя господа Йоанна Биотровска, президент на Феминотека, фундацията Феминотека в Полша. Благодаря ви, за поканата. Вие сте направо по ставането по същество, защото не разполагам с много време. Извинявам се, че по презентацията ми е на полски язик. Но в момента в Польша преминаваме през труден период. Ще се спра няколко основни Елементи, които бих искала да ви, на които бих искала да обърна вниманието ви днес. Първо, няколко, с няколко думи процесът на ратифициране на Истанбулската конвенция в Полша. Той не беше напълно безпроблемен. Организациите за защита на правата на жените трябваше да се борят за тази е, ратификация и моята собствена фундация е, Феминотек е, от самото начало се бореше за това да бъде прията конвенцията и това колко ще бъде важно на въздействието и за жените в Полша. Ще ви кажа няколко думи какво е положението с прилагането на конвенцията в Полша. В Полша конвенцията беше подписана през 2015 година и президентът Бранислав Коморовски подписа конвенцията, която влезе в сила през август 2016 година. На снимката виждате президента Комаровски, който подписа, как подписва конвенцията, че той самият има си известни резерви. Противниците на конвенцията твърдяха, че конвенцията представлява заплаха за полските културни и религиозни традиции. Съгласно противниците на конвенцията, Нейното подписване на практика обявяване на война на полската култура и религия. Твърдяха също така, че ратификацията на Конвенцията ще засили насилието срещу жените, ще промени изначално менталитета в нашите страни и че изобщо да се твърди за насилие срещу жените е вид ерес и не отговаря никаква действителност. Господин Туск настоя за ратифицирането на конвенцията, но не разполагаше с нужното мнозинство. Министр-председателят Ева Копач заяви, че ще гласува, че нейната партия ще гласува в подкрепа на ратифицирането на конвенцията, но че няма да има задължителна линия на управляващата партия. През самият президент Комаровски заяви, че не е напълно удовлетворен от езикът, използван при редакцията на конвенцията, че тя не отговаря напълно на традициите на полското общество. Става дума в частност за частите от конвенцията посветени на репродуктивното здраве в полското законодателство липсва конкретно упоменаване на насилието срещу жените и момичетата. Полското законодателство не е, обособява жените и момичетата като специфична категория жертви на домашно насилие. има социално възприятие за пола и в факта, че в конвенцията стереотипите, основаващи се на полове, се определят като една от възможните причини за насилие срещу жените. Моля ораторът да говори малко по-бавно. E, i konwencja zobowiązuje. Конвенцията предвижда образование за мъжете и момчетата по въпросите свързани с насилието срещу жените. Конвенцията се съсредоточава върху първопричините на насилието, които за нас са много важни и сред тях са и стереотипите, свързани с жените от комисията изисква от а, държавите страни по нея да заделят специфични средства за борба с а, насилието срещу жените. Благодарение на ратифицирането на конвенцията от а, полската държава, в момента разполагаме с много ясни разпоредби за разследването на случаите на изнасилване. Това е една от конкретните ползи от ратифицирането на конвенцията. Агнеска Кошлович Раевски, която днес е член на Европейския парламент. На времето беше омбудсман, отговарящ за равенството, за равноправите равните възможности. И до голяма степен благодарение на нея и на нашата организация днес има система за подкрепа на жертвите на изнасилване. Професор Марушат Фушара пък изигра ключова роля в процеса на промяна на методите на разследване и поставяне на жертвите в центъра на разследването. Процесът все още тече. Също така създадохме гореща линия, за подкрепа на жертвите на насилие. В момента тече обществен дебат относно определението за економическо насилие – Подобно понятие не съществува в полското законодателство. също така в програмите за борба с насилието и домашното насилие в Полша няма упоменаване на понятието насилие, основано на пола. Няма подобно определение, както казах в полско законодателство, не споменава нито насилие срещу жените, нито насилие срещу момичетата, нито насилие, основаващо се на, пол, на пола, от което ние сме силно неудовлетворени и настояваме за промяна на закона. Смятаме, че в Полша закона трябва поне в преамбюла да споменава по някакъв начин населението населението е, срещу жените и момичетата. В момента тече обществен дебат е, по, относно конвенцията на нейната ратификация. Przepraszam, ale nie słucha mnie ten. Извинявам се има някакъв проблем с техниката. Вижте, zostawię ten ładny obrazek po prostu przed Państwem. Zaraz powiem, czego on dotyczy, a najpierw powiem o tym, że... Бих искала само да отбележа, че Конвенцията от Истанбул беше приветствана от редица представители на местните власти, които използваха част от риториката, използвана в конвенция в своите програми за предотвратяване и борба с, с, с насилието срещу жените постигнахме на успех в редица местни власти в Польша и се надяваме да продължим в, в, в същата насока. Едновременно с това сме изправени пред много сериозни проблеми. Видяхте на снимката Ярослав Качински, ръководителят на, програ... на партията Право и справедливост. Знаете, че ПИС в момента излезе с предложение за отегляне на Полша от конвенцията. Първоначално бяха отречени тези слухове. След това се оказа, че действително има такива предложения от страна на партията. В сега, по последни данни, президентът заяви, че Польша няма да се отегли от конвенцията, но няма и да я прилага, така че има сериозна опасност Польша да се отегли от конвенцията от Истанбул. Много ви благодаря. А сега бих искала да дам думата за е, разискване. Разполагаме само с 10 минути на наше разположение. Затова ви моля действително да бъдете много лаконични в изказванията си. Най-напред давам думата на госпожа Мариела Ристудо от Кипър. Майкрофон, плиз, мадам. Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφοι σα, η Κύπρο υπέγραψε τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Кипър подписа а, конвенцията през юни 2015 и я ратифицира две години по-късно, през юни 2017. Много важна роля в ратификацията изигра парламентарната комисия по а, правата на човека и равенството между половете за разясняване на задълженията по конвенцията. Би било голям пропуск да не отбележим големите усилия на Министерство на правосъдието за постепенното въвеждане на задълженията в националното законодателство. Беше внесен законопроект от Министерството на правосъдието за криминализиране на деянията по член 34 от конвенцията, така че да бъдат напълно интегрирани нормите на конвенцията в наказателното и гражданското право. Разполагаме с цялата нормативна уредба за борба с насилието срещу жените. Предвидени са и превентивни мерки – по-активна роля играе полицията, за да може да отговори адекватно на проявите на насилие. Съгласно новото законодателство, имаме и гореща телефонна линия за подкрепа на пострадалите. Тя се поддържа от неправителствена организация за подкрепа на жени пострадали от насилие. В заключение искам да заявя, че за да се борим с насилието по полов признак, трябва да се ангажират всички заинтересовани страни, както държавни органи, така и неправителствени организации. Това е само началото. Благодаря. Давам думата на госпожа Матера, член на парламентарната комисия по правата на жените. Grazie президенти. Ми scuso se sono arrivata Благодаря, Извинявам се, че дойдох по-късно, но трябваше да гласувам в друга комисия. Истанбулската а, конвенция е много важен ин, инструмент на съвета на Европа и аз искам да поздравя експертната група Гревио, която върши огромна работа а, за подготовка на държавите членки. Мисля, че процесът е твърде бавен. Е, правителствата е, отговарят е, по-скоро на натиска, който се оказва върху тях, подписват конвенцията, а след това минава много време преди тя да бъде ратифицирана. 23 са страните, които са подписали и ратифицирали Истанбулската конвенция, само 14 от е, е, тях е, са държави членки на Европейския съюз. Всички са подписали, но са ратифицирали едва половината. Необходими са както гражданско-правни, така и наказателно-правни норми, за да се води успешна борба срещу насилието, съгласно конвенцията. Изтъкват се политически аргументи, а не правни, като, например, дискусиите по стереотипите, които съществуват във връзка с мъжете и жените. Успешната борба срещу насилието срещу жените, включително и домашното насилие, може да се води чрез ратифициране. Затова държавите членки трябва да ратифицират конвенцията, ако не са го направили, и да включат в националното си законодателство всички проистичащи от там задължения. В заключение искам да кажа, че трябва да се изяснят тези области, в които европейските институции имат своите правомощия. Това е по отношение на подкрепата на пострадалите, на мигрантите, като не става дума за намеса в наказателното право, което се прилага на национално равнище. Е, имам един кратък въпрос в заключение към госпожа Ланзони, Благодаря, че приемате. Смятате ли, че присъединяването на Европейския съюз към конвенцията ще представлява стъпка напред в прилагането на конвенцията? Също така съм любопитна да узная как се извършва наблюдението от ваша страна за изпълнение на конвенцията. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Матега. Konvencija, paskutinės, kurios ratifikavo, yra Vokietija, Estija ir Kipras. Būtų gerai, kad ir Кипрас. Искам само да осведомя е, всички присъстващи, че последните държави, които ратифицираха конвенцията са Германия, и Кипър и очаквам останалите държави членки да сложат същото и незабавно да ратифицират а, е, конвенцията. Сега давам думата на представителката на литовският. Conventional lobbying in the country. Това е доста противоречива тема у нас. Повечето напрежение възниква от използването на различни понятия. Например, тълкуване понятието пол се схваща като агресивна нападение върху, срещу християнските ценности. По същите причини се налага въвеждането на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 това напрежение в е, е, обществото е, се пренася и в парламента. Аз съм, съм един от тези депутати, които недвусмислено подкрепят документа за агресията, но реалистичното анализ на положението в парламента показва, че едва ли ще има положителен резултат това гласуване. За да избегнем възможни спекулации, по е, терминологията е, в конвенцията, започна дискусия в парламента за възможността да се е, сезира Конституционния съд, който да изтълкува текста в конвенцията по отношение е, нарушение на ценности, е, заложени в е, Литовската конституция. Е, сега е, представител на комисията ФАМ има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за е, тези интересни е, изказвания. Особено съм благодарна госпожа Петровска за е, това, което ни разказа за положението в Полша. Е, имате нашата пълна подкрепа. Е, в е, решимостта ви да е, се преборите с това. Е, аз искам да наблегна на значението да бъдат наричани нещата със собствените имена за да могат да се е, търсят решение на проблемите. Но е, нека да се спра на е, това, върху което е, фокусираме вниманието си. Е, непрекъснато е, ние говорим и мислим за жертвите, за посадрите. Те имат право на защита, разбира се, но последващата е, виктимизация, така да се каже, е, е, подсказва остатъчна е, е, е, така виновност. Е, показва, че ние споделяме вината за всичко това. И това е един от аспектите на Истанбулската конвенция. Ние сме благодарни на Съвета на Европа, че всъщност създаде първия задължителен цялостен инструмент в това отношение. Друг момент наказателното преследване на нападателите, защото насилието в жените предполага това. Е, във всички, е, във всички тези престъпления, е, според вида престъпление, нападателя бива наричан по различен начин. Изнасилвач, сводник или както щете. Но, което означава, че насилите служители трябва да бъде преследвано по наказателен път но а, е, за това а, е, ни е нужно, освен всичко друго, и промяна в отношението. Благодаря. Е, а... Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję e, za e, możliwość zabrania. Благодаря e, за възможността да е, взема отношение по въпроса. Аз идвам от едно, е, както се твърди, изостанала държава, Полша, както каза, твърди госпожа Петровска. Е, не е вярно, че Полша иска да се оттегли от конвенцията от Истанбул. Тази конвенция датира от 11 май 2011 година министър, министъра по труда и социалните въпроси в Полша издаде регламент преди да бъде, да бъде преди да се появи Истанбулската конвенция, именно за защита на жертвите на насилие. В момента имаме 35 от е, специализирани центрове за закрила на е, пострадали. Е, предстои да бъде открит до година и още един 19 та година. Тези специализирани много профилни центрове за защита на жертвите на насилие играят много важна роля. Всеки във всички тези местните органи са много активни. Тук става дума обаче не само за защита на жени срещу насилие, въобще уязвими, е, е, по-слаби членове на обществото, жени и възрастни хора, които често са обект на насилие. Именно за тях е, Министерството е, именно за тях е, се грижи по този начин Социалното министерство е, съвместно с Министерство на правосъдието, на образованието, на здравеопазването и на вътрешните работи и на култур, Министерство на културата. Медиите също е, са е, длъжни по силата на този закон да информират и разпространяват информация за е, това как да се предотвратяват актове на насилие. Ето защо ще помоля, бих помолила да не се твърди, че поляците искат да, е, да спрат да помагат на жертвите на, на насилие. Е, просто това е невярно. Е, и така, скъпи колеги, първата, първия панел, първата част от дискусията приключи. Ням, не ни остава много време да е, зададем въпроси и към е, участите в панела, но ще имате такава възможност е, при втората дискусия да вземете отношение, тези, които не са могли сега. Във всички случаи ще остане време в е, втората, е, след втория панел да проведем дискусия. И така, само вас е, по изключение една минута и половина. Извинявам се, но е, трябва да е, тръгна незабавно за друго заседание. Благодарна съм ви за е, присъствието е, ви днес. Е, искам да спомена днес и да, отчета, да, да, да дължимото на едно е, момиче. На... Е, Е, е, миналата година в Памплона това момиче бе е, е, обградено от банда от петима мъже, които е, са я насилили. Има видеозаписи от този акт и сега те са подсъдими. Е, просто бих искала да, да помогнем на тази жена, на това 18 годишно момиче и да е, я уверим, че ние вярваме в нейните твърдения. Е, това е едно, тя е една от 20-те жертви на изнасилване от същата тази група, което е доста е, сериозен е, процент. Трябва да сложим край на е, това. Тя доказва, че в, в никакъв начин не е насърчила или е, предизвикала нападението на тези е, пет е, младежа. Е, е, сега, колкото до ратификацията на конвенцията, е, за това е нужна политическа воля, защото самата ратификация не означава край на такива актове, ако няма политическа воля да се приемат и прилагат на практика мерки за постигне неравенство между мъже и жените, защото всичко това е последствие от неравенството между половете. Ратификацията е хубаво нещо, защото е е, сигнал, че е, се прави нещо и се придвижват нещата напред. Е, е, в 2005 до 2007 в Испания бяха приети два закона е, за полза на равенството и срещу насилие между половете. Въпреки това, такива, това явление се наблюдава все още и продължава. 10 години след, преди 10 години бе създадена първата асоциация в този дух в страната на баските. аз се срещнах с група от Баския парламент. Те ми казаха, между прочим, че трябва да обръщаме повече внимание на с, на проблема с децата. Спомням си думите им, защото наистина ежедневно, ежеседмично сме свидетели на деца, убити от бащите им или като акт на мъст срещу майките или по други причини всякаква, е, всякакво друго убийство е, предизвиква реакция е, на отхвърляне от европейски институции, докато на това реакция няма. Или пък убийството на жени, например. Това е нещо непоносимо. Не можем да продължим да избиваме 50% от населението в света или 50% от населението на Европа да живее в опасност от такъв факт. Е, така че ние като комисия и като институция трябва да продължим тази битка. Преди всичко обаче трябва да е, се стремим е, да постигнем политическа решимост и воля сред държавите членки и регионите да ги убедим, че трябва да се работи за равенство и срещу е, изнасилванията. Е, извинявайте, че е, е, така бързам, но ме очаква друго заседание. Благодаря, е, председателката. Сега ще дам думата на Ева Фаторини от Италия. Още една из изказване. Благодаря за предоставената възможност съвсем накратко. Целият италиански парламент единодушно през юни 2013 година ратифицира Истанбулската конвенция, която е много важна по две причини. Първо, защото въвежда задължителни задължения, които подлежат на контрол и второ, защото е насочено към постигане на равенство между мъжете и жените. Обръщам се към полските ни а, приятелки с ръка на сърцето. работата в тази посока не е заплаха за семейството, не се руши семейството, напротив, то, точно така се укрепва. Помислете и за децата. Защото отношенията между мъжете и жените се основават на взаимното уважение, на самостоятелността на личността, на свободата, ние не се стремим към това да рушим семейството, а напротив, за, да, стремим се към укрепване. И и тук не искаме да говорим за някакви архаични, вече несъществуващи форми на семейство. Говорим за днешното семейство. Аз споделям от своя страна и културни и религиозни убеждения, но мисля, че те не бива да ни отклоняват от целта. Не бива така да говорим мъгляво, че е, е защитаваме единството е, на семейството, защото насилието срещу жените е насилие. Насилие, което не може да бъде пренебрегвано. И е, това е част от е, достоинството на една връзка, която се основава на обич в семейството. Не, едното не може е, да предполага другото. И да има е, любов. Тя не може да съществува, ако няма свобода, ако няма равенство. Благодаря. Dar kartą dėkoju visom pirmosios mūsų diskusijos dalies. Благодаря отново на всички участници в е, дискусията по първия панел. Благодаря ви. Ir dabar antroji mūsų diskusijų dalis. И така, е, стигнахме до втората част. Тук става дума за е, прилагане на Истанбулската конвенция в държавите членки. Става дума за обмен на опит е, и практики между тях, преди да дадем възможност на националните делегации за изказване и на депутатите, разбира се, европейските депутати, е, искам да кажа следното – да помоля италианските и испанските колеги да вземат отношение, а също така и представителите на гражданското общество. Ако обичате, заповядайте на президиума, в президиума. Госпожа Франческа Полизи. Добре дошли. Госпожа Пилар Кансела Родригес. Също заповядайте тук при нас. и е, представителката на е, Европейската служба. Уважаеми колеги, и така продължаваме по дневния ред. Първо, е, госпожа Франческа Полизи ще получи, е, ще има възможност да говори. Тя е представител на е, комисията, анкетната комисия за убийство на жени е, към Италианския сенат. Благодаря. Благодаря ви за организирането на тази среща. Аз съм председател на анкетната комисия на Сената на Републиката за борба срещу убийствата на жени и насилието на полов а, признак. Италия е сред първите европейски държави, които се присъединиха към Истанбулската конвенция, като я ратифицира с закон на 27 юни 2013 година. Това беше един от първите законодателни актове на този състав на законодателното тяло. Веднага след това приехме наредба закон а, за въвеждане в националното а, право на конвенцията за борбата срещу убийствата на жени като въвежда в нормативната ни уредба важни мерки за закрила и за борба с престъпността, като например безплатна подкрепа за жените, пострадали от насилие поради лишаването им доходи, задържане по стража на местопрестъплението, предупреждение, отделяне от семейния дом, квалифициране на помагачеството от страна на пълнолетни и малнолетни като отежняващо вината обстоятелство – Както се а, посочва а, и в конвенцията, бяха предприяти мерки за постигане на а, културна промяна. Парламентът а, включи такива мерки в училищната реформа чрез а, закон а, наредба номер 107, като задължава всички училища във всички степени на училищното образование да предвидят в тригодишните учебни планове възпитателни дейности по темата за равенството между мъжете и жените и предотвратяването на насилието по полов признак. Не само за ученичките и учениците, но и най-вече за техните семейства и учители. През 2015 година правителството въведе извънредния план за борба срещу насилието по полов признак, който предвижда междуведомствен координационен механизъм в мрежата за превенция, която има първостепенно значение за борбата с насилието, както и обсерватория, в която участват центровете за борба с насилието и структурите на гражданското общество и различни институции. Най-сетне тази година Сендатът, е, Сенатът създаде анкетна комисия за е, убийствата на жени и свързаното с тях насилие по полов е, признак. Отново за, във връзка с изпълнението на Истанбулската конвенция. Не са а, малко предоставените за целта средства 60 милиона евро от 2013 година до сега, но трябва да се види дали те се използват а, по а, предназначение. Въпреки, е, че имаме е, доста усъвършенствано национално законодателство. Въпреки, че общия брой на а, убийствата в страната намалява, броят на убийствата на жени се запазва почти непроменен през годините. В страната през ден се извършва убийство на жена. някои а, мерки, като например протоколите за полицейско предупреждение, отстраняване от семейния дом или пък а, арест на местопрестъплението много рядко се прилагат от органите на реда и от съдебните власти. Е, извинявам се, че е, така препускам по текста. Е, малко е времето и за това така забърсах. Проблемът очевидно се състои в това, че на всички равнища в италианското общество липсва просвета, която да помогне е, предотвратяването и разпознаването на домашното насилие. Често пъти то погрешно се смята за обикновен битов конфликт в семейството. а то е съвсем различно. Е, насилието е, срещу жените и домашното насилие са толкова разпространени е, и от тях страдат толкова жени в Италия. Едва 13 префектури от общо 100 имат подписани споразумения за сътрудничество между съответните териториални институции, въпреки че сътрудничество между съответните е, институции и мрежи имат първостепенно значение. Тук бих посочил и е, програмата HELP, за която остана дума. В е, тези е, мрежи е, участват е, местни органи и организации, правоохранителни органи, лекари от бърза помощ и семейни лекари. Те събират първичните данни за настъпилото насилие, за домашното насилие е, срещу жените. Много е важно да се обучават още децата в училищна възраст, че няма любов, ако няма зачитане на свободата и правото на самоопределение на другия. Затова и средствата, които идват от Европейската комисия в тази посока – са крайно необходими, особено за страните от Южна Европа, защото е много а, важно да се промени атмосферата и съдържанието на работата именно в университетите, в учебните планове и програми а, за бъдещи лекари, юристи, психолози, педагози, социални работници – трябва да се включат онези елементи, които ще им помогнат в професията си да се борят срещу насилието срещу жени. Това започва още от разработването на учебните планове и програми. Важно е и изпълнението, защото да се ратифицира Истанбулската конвенция е много важно. Още по-важно е тя да се изпълнява. Мисля, че парламентът а, е, а, е, трябва да работи още много, а, за да е, се дадат насоки за държавите членки, които трябва с решителност да вървят по този път. У нас има и още един проблем, с който искам да споделя с вас. Двойната виктимизация или вторичната е, виктимизация, която проистича от е, семейните конфликти и домашното насилие срещу жените. Защото жените отричат, че са станали жертви на а, насилие, но дори когато го разкриват, започват а, успоредни производства граждански, наказателни. В този момент децата остават а, в а, семейството. И а, в този момент все още а, са поделени а, родителските права и отговорност. А Истанбулската конвенция забранява това. Ако има насилие срещу жените, в домашни условия децата се отделят а, от а, бащата насилник. Но тъй като а, се възприемат а, за битови семейни конфликти а, тези прояви, в производството децата все още са поверени и на бащата, и на майката. Този проблем трябва да се реши. Благодаря. Ačiū labai poniai Franceskai Puglisi ir dabar noriu suteikti žodžių. Благодаря на госпожа Полизи. Сега госпожа Пилар Кансела Родригес има думата. Тя е представител от Испанския конгрес. Заповядайте. Благодаря. Е, добър ден на всички. За мен е голяма чест е, да бъда тук, е, представлявайки парламента на Испания. Когато говорим за равенство, е, говорим за ефективно равенство между мъжете и жените и борба с насилието между половете. Испания преди време е, беше водеща в е, е, това отношение, в законодателно отношение. Е, в Европа, ако щете и в цял свят. Е, законодателя, законотвореца се опитваше да отговори на е, тежненията на обществото, е, като ги превърне в задължение и формулира съответните права и свободи. В този случай борбата за равенство между половете и равенство между мъжете и жените нашите законотворци бяха е, няколко крачки пред е, обществото, което дори може би не беше още озряло за този вид законодателство. Това е, е един вид политически кораж, е, е, който законодателя трябва да притежава. Сега да ви кажа няколко думи за положението в Испания. Минаха няколко години от е, приемането на тези закони и трябваше да е, приемем е, фактите. Статистиката сочи, че не сме направили достатъчно. Това, което направихме, не е било достатъчно, за да е, дадем ефективен отпор на, на е, насилието. Е, не може само с едноминутни мълчания или е, срещи, конференции и дискусии да се решава решава проблема. Е, защото, както се казва, силата без съответния контрол е безсилна. Е, законодателството без е, неговото прилагане и контрол върху прилагането също се обезмисля. Всичко това, разбира се, се прави и със съответните средства и политическа воля Комисията за равенство, на която съм председател в Испанския конгрес, е, с единодушие е, се съгласи, че трябва да намерим решение на проблема с насилието. Затова решихме да е, излезем с един пакт е, за равенство между половете. Това е нещо уникално в Испанския парламент. Каква ще, е, какви ще силните си на този пакт? И ние се опитваме да обясним това и на хората, е, на обществеността и на медиите. Значи, ако различните политически групи се събрали и ако бяха се събрали и обсъждаха този пакт, ще сигурно да проличат различия. Но факта, че ние обединихме различия, различни позиции и групи, които превиха достатъчно великодушие, за да, да направят отстъпки и компромиси и да излезем с един текст, около който се убедихме всички, който бе подкрепен от испанците като цяло беше многозначителен. Пактът стъпва на два основни е, принципа. Първо, е, предложение, два стълба, така да се каже, е, експерти по е, е, социално равенство, здравеопазване, социални въпроси, юристи, представители на различни е, движения. Е, между прочим, благодаря и на вас, на жените, които е, се бориха за това. Без вашите усилия и е, саможертва нямаше да постигнем това. Другия стълб е, е ангажираше е, е, политическите групи които работиха е, в неразривна връзка с е, първата група, от първия стълб, както ви казах. Е, е, в тази харта или пакт има три е, раздела. Първият е, диагностицира състоянието на нещата самия факт, че е, поставяме диагноза на проблема, означава, че вече ние е, имаме критично отношение, отношение към него и е, сме готови да оказваме натиск върху официалните власти да променят подхода си и да вземат мерки в едно демократично общество, едно демократично общество не може да затвори очи пред един, едно явление, което е така травматизиращо, е, нещо от което страдат е, жени и деца. Насилието срещу, между половете е, се отнася не само до майки, отнася се до младежи и девойки, и момчета и момичета защото е, страданието на майките, на жените се е, е, увеличава е, безмерно е, чрез страданията на децата, което се, всичко това причинява на децата. Така че не можем да, да си затворим очите от всичко това, но не е достатъчно да говорим, трябва да действаме. Според нас от е, решаващо значение е 300 230 мерки, набелязани в този пакт, да бъдат изпълнени. Така че основните стълбове са заострени на вниманието към проблема образование, подкрепа, институционална подкрепа, защита за жертвите, защита за непълнолетни, обучение на различните фактори, които участват в всичко това, препоръки, статистика, препоръки към различните обществени органи и институции, анализ на друг вид е, е, насилие, които са обхванати от е, Истанбулската конвенция но а, и а, вече необходимостта от а, спазване на разпоредбите й. Важно е във всичко това да работим заедно и да се гарантира спазване на е, изискванията. Е, това споразумение бе подплатено с е, финансиране от милиард евро, които са разпределени и по автономни области, регионалните органи също така. Това е съпътствено от съответния ангажимент мерките да бъдат приложени и изпълнени незабавно след получаване, постъпване на средствата за целта. Още нещо искам да споделя. Е, Както знаете, всички е, насилието между половете е, води до е, болка, страдание, е, безпомощност, е, но и е, мълчание, е, ужаса, мълчаливи ужас на жертвата, която е изплашена до смърт и е, мълчание на семейството или пък е, е безразличието на обществото, е, което е, към е, драма системата на отделния човек. Е, докато не преодолеем това мълчание е, и е, това безразличие, насилието между мъже и жени ще продължи. Актове на насилие ще продължат. Над 800 жени са били жертва на мъжки терор. По, толкова, почти толкова, колкото са били жертва на а, акции на ЕТА. Е, статистиката показва, че 8 деча 8 е, деца са били жертва на, на, на е, насилие от мъже. Броя им е увеличен с 12% средния с предходна година но цялата процедура по подаване на жалба по, и е много сложна. 80% от жените е, страдат от е, домашно насилие, но много малък брой е, подават жалби. Парадоксално е това, което чуваме често тук за фалшивите сведения и доказателства. Чухме от представителя на, на страната на баските преди малко за това. Тя е, е, спомена именно това масово нападение в, на фестивала в е, Памплона миналата година. Е, този, в този ба, варварски акт тази е, въпросната жена е била изнасилена от е, е петима, е, колебае се дали да ги нарека пет има души, пет лица нейният живот е, е разрушен, от нея се очаква да е, продължи е, да живее и даже да се извини, че е станала жертва на такъв вид варварско поведение. Нашия дълг към идните поколения е да променим отношението на хората, да променим отношението и към им към насилието между половете. В много случаи става дума за е, мачо общество, в което е, усилията да, да бъдат жените лишени от правата им е, считат за форма на романтична любов. И в заключение ще кажа, че ще продължим да работим с е, в рамките на нашите правомощия е, с е, всички заинтересовани страни, за да разчупим тази страна на мълчанието, за да могат жените да се радват на живота с съответните свободи и права, които им се полагат. Благодаря. Благодаря на, на госпожа Родригес. Сега давам думата на Жаки Хант директор на Европейската служба за равенство. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за поканата да взема участие в днешното заседание. Радвам се, че имам възможност да разговарям с законодатели, които се стремят да гарантират изпълнението и прилагането на конвенцията в Истанбул. Equality Now е неправителствена организация, която има за цел да насърчава прилагането на правата на човек и в частност правата на жените и да ги защитава от различни деформи на насилие. заедно с Международната адвокатска организация и други организации направихме преглед на законодателството за борба с сексуалното насилие в 82 юрисдикции, като голяма част от прегледните от нас законодателства бяха на държави членки на Европейския съюз. Защо направихме този преглед? Мисля, че няма нужда да ви отговарям на въпроса. Всички сме наясно тук в тази е, зала колко сериозен е проблема с е, насилието срещу жени, в частност срещу сексуалното насилие. И след кампанията MeToo вече всички знаят за това явление. Никой вече няма извинението да каже, че не е наясно колко сериозен проблем и колко много жертви са жертви колко много жени са жертви на сексуално насилие. Установихме, че има пропуски в законодателството в защита на жените. Знаем, че закона не може да разреши всички въпроси. Знаем, че се нуждаем от промяна в на менталитета, от обучения, но и от добро прилагане на закона, но преди всичко ние решихме да се запитаме дали законът гарантира нуждата защита за жените и момичетата от сексуално насилие. И намерихме седем пропуски при, при, при закрилата, които се прилагат за всички разгледани държави, включително държавите членки на Европейския съюз. Ще ви представя съвсем набързо. Някои закони дават възможност на извършителят на престъплението да избегне наказателна отговорност чрез някаква форма на оговорка с жертвата, било чрез случване на брак, чрез изплащане на обещетение или по друга форма. Но крайният резултат е, че извършителят остава ненаказан, а жертвата не получава правосъдие. И видяхме и, че има много закони, които работ... които се основат по-скоро на понятия, свързани с морала, като например защита на честа на жената, а не, се... Е, не наказват самото населие, извършено срещу жената. Има закони, които които експлицитно разрешават изнасилването в рамките на брак, е, включително и на деца. В разрешението на изнасилвания деца от важните им партньори не се прилага за Европейския съюз, но в Индия, например, ако булката е на възраст, ако съпругата е на възраст над 15 години, съпругът има право да я изнасилва в рамките на брака им. Друг проблем е, че в много от системите се очаква от съдиите да установят дали има престъпление или не. Много често съдиите, които са, че, които са част от тази система, израсни в този менталитет, да не възприемат а, жената като жертва, а като виновника, т.е. Особено при помолите жени, често те биват, биват заклемявани, че са превластили мъжа и че всъщност сами са отговорни за извършеният акт на насилие. Останахме също така с че някои закони не защитава достатъчно жените и момичетата, които са под специални мерки за закрила и а, особено голям е проблема с, закрил, с закрилата на млади момичета от сексуално посегателство в други закони се изисква свидетелско показание от трето лице или други много трудни, трудни изисквания за доказателствен материал, като например показване на медицинско на медицинско свидетелство, изготвено от специализиран лекар, за да се докаже изнасилването, което не винаги е достъпно за жените, живещи в определени региони. Начинът по който се изготвя законодателната рамка е много важна. Много говорихме за виктимизацията на жертвите и нуждата да се прехвърли вината наистина върху извършителите. И а, Конвенцията на Истанбул е интересна в този случай, защото се говори не само за съгласие, но за доброволно предоставено съгласие въз основа на проява на свободна воля, като се прави оценка и на обстоятелството, при което е, е предоставено това съгласие. Както вече казах, важно е как се изготвят законите. Ако основевате закона на понятия като чест, морал, право на мъжа, на съпруга, собственост върху тялото, на жената, например. Тоест, ако не бъде наказан а, извършителят на изнасилване, защото е намерил някаква спогодба с жертвата след това, това само насърчава този вид а, насилие за в бъдеще. По този начин а, в, насилието срещу жените се установява като традиция и остава безнаказано. И по този начин създавате в правната система а, обстоятелства, които позволяват тялото на жената да се превърне в собственост на съпруга. И по този начин се стига дори до разрешаване на престъпленията на честа, които не се наказва в някои държави членки. Сега се до принудителни бракове и до сексуално насилие в рамките на брака. Защото правната рамка отразява менталитета на обществото. Затова смятаме, че ако самият закон е изготвен по този начин, ако е замислен по начин, който не възприема насилителните като факт, тогава как очаквате също да има правосъдие, правосъдие, което очевидно липства в е, ежедневието? В закон също така се прави разграничение между секс и насилие. Така, например, в е, някои е, закони се има задължение за доказване на допълнителен акт на насилие. Насилването само по себе си не е достатъчно престъпление, не е насилие. Как се доказва допълнително на акт на насилие? Ами, примерно с синини или други признаци за това, че, се, това, че жената се е само, да се защити по време на половият акт. Ако няма такива, значи тя не се е опитала да се защити. Тоест отново пак се прехвърля отговорността за доказване на изнасилването върху жените. Убедихме се също така, че има и закони, които смятат, че изнасилването се основава на желанията на мъжът. Но тук не говорим за желание и опити да се задоволи и дадено желание от страна на мъжа, а говорим за насилие, което се, което се извършва срещу жената. Тоест отново трябва да поставим жертвата в центъра много често се обиждаме, че самото понятие за съгласие не съществува. Затова смятам, че когато се изготвят нови закони, свързани с насилието с жената, би трябвало да се постави акцента върху извършителят. Въпросът не е дали жената се е съгласила да има полов а, отношение с този мъж или не. Въпросът е дали мъжът се е опитал да я принуди. Тоест трябва да се промени погледът върху сексуалното насилие, да се хвърли отговорността върху извършителя а не върху жертвата. И това трябва да, това трябва да е, въжи за всички закони, не само закона за сексуалното насилие, но и другите форми на насилие срещу жените. Както знаете, в Комисията от Истанбул се говори и за сексуална дискриминация. Точно за това говорим трябва да се сложи край на дискриминация, основаваща се на пола и отново да се съсредоточим върху извършителите, а не да поставяме жените систематично в подчинена позиция. Последно бих искала да се обърна с призив към държавите членки, към Европейската комисия и към членовете на Европейския парламент за подкрепа. Бихме искали да се обменят всички закони и практики, които представляват дискриминация с студентите, включително и по отношение на изнасилването и сексуалните посегателства. Трябва да се гарантира, че съгласието за секс е дадено при пълна възможност за осигуряване на изразяване на свободна воля предвид обстоятелствата. Трябва да се дадат нужните усилия и финансови средства за подкрепа на жените. Ако искате жените да излязат да заявят, че са жертва на насилие и да могат да се възстановят, имаме нужда от специализирани услуги и то на разположение на всяка жена, която се нуждае от тях. Бихме искали също така всяка държава членка да изготви план за действие, който да е напълно обезпечен финансово и редовно да се преразглежда, за да се превърне конвенцията от Истанбул в един документ, който наистина да има собствен живот и да се прилага на практика. Европейската комисия би трябвало също да излезе с стратегия за борба с насилието срещу жените и да насърчава да държавите членки с подкрепата на Европейския парламент да изпълнява този план за действие и непълно да се изпълнява конвенцията за българските държави членки. Благодаря ви. Ačiū ponė Gantai ir ačiū visom pranešėjom. Много благодаря на госпожа Хант. Хънт, благодаря на всички участници във вторият ни панел. А сега ще дам думите, думата на представите на Европейски парламент и на националните парламенти. Госпожа Козловска от комисията ФАМ на Европейски парламент има думата първа. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички оратори и поздравявам всички за положените усилия, особено в Испания. Огромно е усилието да се води борба а, срещу а, насилието против жените в Испания. То се е превърнало в истинска легенда и цяла Европа се стреми да се получи от опита на Испания. Делата винаги са по-трудни от думите. Затова всички искаме ратифициране на Истанбулската конвенция, но от там нататък следва изпълнението, а то се оказва много по-трудно. Присъединявам се към всички, които призоваха а, да се а, обърнем към извършителя. Огледайте се в залата. 90% сме жени. 90% от времето посвещаваме на въпроса как да подкрепяме пострадалите, как а, а, да разговаряме с тях. Никой не говори за извършителите и изключително много се радвам, че в Истанбулската конвенция има норми за превенция и за отношение към извършителите мъже. Иначе ние ще продължим безкрайно да си говорим. Жени говорят за насилието срещу жени и за начина по който да бъде помагано на жените. Госпожа Пиотровска говори за опита в Полша. В Полша има закон за е, борба с домашното насилие, имаме и национален план за действие, той се изпълнява от няколко години – Тези програми и закони непрекъснато се изменят и допълват. В смисъл, че извършителят се отстранява от семейния дом, дори когато той е собственик. Госпожа Пьотровска говори за промените в разследването на изнасилванията, въведени са и нови престъпни състави, кибернасилието. През 2015 година, когато ратифицирахме конвенцията, тогавашната опозиция, която сега е на власт, беше против. Ето от тук проистича опасността Полша да се оттегли Управляващата партия заяви, че възнамерява това. Много се радвам, че госпожата, която представлява закони справедливост, която отрече. Всички сме свидетели. Тя каза, че няма да се отегли Полша от конвенцията. Нека да сме свидетели, че това е истината. Благодаря. Норвегиос националния парламент. Благодаря ви. А, сега давам думата на представителят на Норвежкият парламент. Uh, Благодаря. Аз представлявам Норвежкия парламент. Трябва да ви кажа, че това лято приехме конвенцията. Съвсем гладко мина гласуването в парламента, защото конвенцията не се счита за, не се оспорва сред норвежкото общество или политици. Е, освен това, много от механизмите в тази конвенция вече бяха обхванати от е, националното ни законодателство. Но е, ние имаме случаи на такова насилие последните 15 години. Е, статистиката от 15-20 години сочи, че е, няма промяна. Е, е, значи, въпреки е, новото законодателство, е, въпреки образованието в това отношение, броя на такива актове не намалява, което означава, че трябва да въведем по-ефективни мерки и трябва да работим по-сериозно. Норвегия е една доста либерална страна и, но би трябвало да е, възприемем по-твърда позиция по въпроса. Друго, трябва да е, вложим повече средства за разследване, е, повече внимание да обърнем, повече е, да разпространяваме знания за това сред обществото и то по-целенасочени, по-конкретни е, е, е, знания и информация. Е, Конвенцията е изключително важна, защото тя наистина премества ударението върху извършителя, но прави още нещо. Е, целият въпрос за насилието срещу жени е, се отделя от отделната то е, място на местопрестъплението и се пренася в, на, на плоскостта на нарушение на правата на човека което, е, където разполагаме с повече силни инструменти. Тук може да се оказва международен натиск, можем да е, се борим е, с това, използвайки въпроси като смъртно наказание, изтезание, борба с диктатури и както е, по тези въпроси е, се води международна битка, същото може да се прилага и по отношение на силието с жените. Но радвам се наистина, че имаме нов инструмент е, за борба с това явление в страните подписали конвенцията и в Норвегия включително. Благодаря сега от комисията по въпроси на жените. Наш колега има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря най-сърдечно и на е, взелите участие в е, е, този панел. Вашите изказвания ни дадаха една ясна, представиха ясна картина а, на състоянието а, с а, изпълнението, прилагането на политиката за жените в различните държави членки. Добра, добра възможност е това да направим равносметка на постигнато чрез конвенцията до тук. Е, ясно е, че е, сигурна съм, че всеки в е, присъстващ тук днес ще се съгласи, че този вид насилие, може би най-големия, най-страшния бич срещу в нашите общества, жените, насочен срещу жените и би било оправдано да, да призовем държавите членки и институциите в тях да засилят, да задълбочат усилията си. Европейската директива срещу насилие между половете е един от инструментите. Е, за това пледираха депутатите в Европейския парламент от много време. Е, смятахме, че, е, смятаме, че това е, е много важно. Европейския съюз трябва да приеме специфично законодателство и в момента се води дебат дали има правомощие да го направи или не съюза. Нещо друго, по което няма конкретни правомощи Европейския съюз. Има други случаи, в които е, Европейския съюз няма правомощи, но е приел закони. Така че политиката е способна на всичко. Е, важно е обаче да имаме правно определение, правна дефиниция на жертвите на е, такова насилие и да я пратим на Европейския съюз, защото ако нямаме обща общност на понятията в целия Европейски съюз, много трудно ще приемем обща политика, която да се прилага в отделните държави. Защото ако в една страна жертвата на насилие е, между половете се определя по един начин, в друга това е, е квалифицирано като обикновено правонарушение, е, не постигаме нищо. Важно е да уеднаквим понятията, с които боравим, е, и да координираме усилията на националните парламенти с Европейския парламент. Трябва да е, обединим гласовете си и да е, настояваме за приемане на такова сградателство. Заедно с колегата Пилар от Испанското правителство сме съгласни, че законите не са достатъчни за борба с това явление, но без законите са ни вързани ръцете. Ето защо след като е, приемем съответните закони, вече можем да е, действаме много по-свободно, да настояваме, да изискваме е, изпълнение на е, законовите текстове. Но от, отново без е, необходимите закони не бихме постигнали много. Е, за да се борим с такава несправедливост, както казах, ни трябва политика и закони, които ще ни дадат възможност да възстановим справедливостта и равенството, както и други, разбира се, основни ценности на Европейския съюз. Благодаря ви всички, благодаря на всички от националните парламенти за това, че сте с нас и обсъждаме толкова жизненно важни неща.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 Добър ден на всички. Държа на напред да отбележа, че Португалия беше първата държава членка на Европейския съюз, която ратифицира Истанбулската конвенция през 2013 година. Борбата с насилието с жените и насилието основано на пола е много важно на всички равнища на управлението в Португалия. Разполагаме с статистика на годишно основание за подадените жалби в полицията също така има и жалби за това колко трудно е да се подаде подобна жалба. Всяка четвърта жена в Португалия е жертва на насилие. 5 жени са били убити от съпрузите или партньорите си в Португалия през 2016 година. Домашното насилие е форма на, престъп, на престъпление, което засяга цялото общество. За това и все повече и повече разбиваме стената на мълчанието и все повече жени се осмеляват да кажат, че са жертва на, насили... на насилие. Има обаче обаче и други форми на насилство жените, които са по-скрити и които са също толкова ужасяващи, като гениталното съкотяване на жени или пък а, насилието срещу пола и в частност насилието срещу а, жените членове на ЛГБТИ общността парламента играе ключова роля в процесът на промяна на менталитета в обществото. Ето защо ние изготвяме редовно публични изслушвания. Проведохме такова през 2017 година, основаваща се на конвенция на Истанбул, и разпоредбите свързани с защита закрилата на детето в случай на домашно насилие от страна на бащата. В конвенцията изисква да се защитят децата, като се отнемат от бащата и а, трябва да има такива специфични разпоредби, защото когато се стигне до насилие в дома, първи жертви на това насилие често стават децата трябва да се взема предвид е, е, аспектът, е, свързан с насилието на жените във всяко едно отношение, включително и от финансова гледна точка увеличава, увеличи се бюджета за борба с насилието срещу жените и разполагаме с нова система за насърчаване равнопоставеността на половете в, а, учебно, в образователната система. Законите, разбира се, са много важни, те са, те са основата на е, дейността ни, но те не са достатъчни. Трябва да променим менталитета, трябва да променим възприятието на хората за насилието срещу жените. И ако не се умеем в най-ранна детска възраст да обясним какъв е проблема, ако не обясним от най-рандеска възраст на момичетата, че истинската връзка не значи подчиняване на партньора, няма как да спечелим битката. Ние искаме да я спечелим. Затова и Европейския парламент трябва да прояви решителност в своята законодателна дейност, чрез изготвяне на много добро законодателство, съпъсвано от програми, които да доведат до реална промяна в менталитета. Благодаря ви. Думата има господин Скрипек, член на Европейския парламент. За слово. Е, Но се ти запоен до тъйто добра и дебати. Благодаря. Много интересни разисквания. Моля да се изключи микрофона, който не се използва в момента. Благодаря. Говорим за насилие срещу жени, деца, възрастни хора – но тук основната ни тема е Истанбулската конвенция. А в нея основно внимание се обръща на жените – и същевременно има някои много спорни норми. За това и някои държави членки имат проблеми с тях. Да, конвенцията е за насилието срещу жените, но тук имаме ясно изразена феминистка идеология, която влиза в разрез с принципите на мнозина, включително консервативни политици. Не можем да продължаваме да повтаряме мантрата – колко полезен и важен е този документ, когато неговия текст фактически е неприемлива идеология. В Норвегия успяха да докажат колко нелепа е феминистката идеология въвеждане в националното законодателство на понятия, които влизат е, в пълно противоречие с него, включително и ново определение за понятието пол е много опасно. Това представлява нарушение на договорите на Европейския съюз. Този натиск да се ратифицира конвенцията тревожи хората в Централна и Източна Европа и вбива клин на разединение в Европейския съюз. Мисля, че самите държави членки трябва да решат този въпрос – трябва да има а, кампании за превенция, трябва да има подкрепа и закрила за пострадалите, но не бива да се ратифицира тази конвенция, защото ни трябва нещо по-различно, по-добро. Домашното насилие е отвратително, то е драма.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 а, не бива а, да не, да се забравя нашият глас в Централна и Източна Европа за юдео-християнските ценности, които нямат нищо общо а, с а, тази феминистка идеология. Мъжете и жените са а, създадени равно, но с някои дейности жените се справят по-добре, а мъжете се грижат за тях. Благодаря ви. Мили Mėly kolegos, čia yra Europos и гали бути и вайрю номоню. Мес, дея... Скъпи колеги, е, сега е, чухме различни мнения. Аз съм от е, е, Литва, е, страна в е, източна, бившата източна Европа. Большинството сме, са католици. Аз съм убедена, че в никоя страна не може да бъде оправдано насилието срещу жените. Нито с традиция, нито, с, нито чрез традициите, нито чрез религиите ние е, зна, заедно трябва да обединим усилията си, за да а, е, сложим край на това. Сега, нататък по програмата, сега а, е, представител на Румънския парламент иска думата. Благодаря аз. За мен е чест да бъда тук днес и да участвам в това важно събитие. Вижда много приятели, Джералдин, Лиза, е, приятели от е, е, мрежата за свобода от без, от насилие. Горда съм да кажа, че ние не само подписахме конвенцията, но я и ратифицирахме. И сега вече работим за нейното ефективно прилагане което означава че е, променяме първичното законодателство, съответно вторичното законодателство, подзаконовите актове е, и е, други. Е, поради малкото време няколко примера ще ви дам. Е, говорим или за заповед за задържане, е, това е така нече рестриктивата повед. заповед е, е, в духа на член 52 от конвенцията е, сме въвели това. Имаме много национални актове, които е, третират е, този въпрос. Когато говорим за е, насилие е, между половете, това е включено в учебните програми, е, както и е, се. Пре, е, осигуряват съответните е, центрове и обежища за жертви за насилие. Е, как се прилагат е, тези закони? Е, това е отрешаващо значение е, мисля, че необходимата правна рамка е важна стъпка по пътя ни към целта. Е, така както ние водихме е, битка за и подкрепихме ратификацията, няма да се поколебаем и да е, приемем по-твърди закони. Важно е да се предприемат мерки за предотвратяване на насилието преди то да се случи. Хубаво е, че се обръща внимание на това и тук днес. Мисля, че много от НПО-тата представени тук, пък и в моята страна, се занимава точно с дружества. Те вършат чудесна работа. Ние сме, е, трябва да им благодарим за това, което правят, защото е, според мен е, образованието, превенцията са важна стъпка в тази е, борба. Разбира се, знаем, че е по-добре да се предотврати, отколкото да се е, някакъв факт на насилие, отколкото да се е, третират последствията му. Е, мисля, че е, не трябва да щадим усилия е, и да работим за свободно общество, в което жените се чувстват равнопоставени с мъжете и да, да работим за заличаване на следите от насилие върху лицето на обществото милиони жени е, и момичета е, страдат от насилие, е, както в мирно време, така и време на конфликти и с помощта на Конвенцията от Истанбул можем да търсим отговорност от държави и извършители и да сложим край на този омагиосен кръг на насилие. Ето защо Конвенцията е една обща платформа за диалог между държавите членки и съседни държави държави, е, дори е, е, от, е, на форуми като днешния учим един от друг, е, учим се от опита си, което е чудесно форма на сътрудничество. Е, и е, ви моля да се присъедините към моя призив днес. Е, край на насилието е основната и задача, защото насилието ражда насилие. Ir dabar noriu suteikti žodį e, FAM komiteto благодаря. Сега госпожа Валина от е, Алина, Ангела Валина от комисията е, за жените има думата. Благодаря ви, госпожо председател. На мен ми се струват много опасни е, становища, изказани от някои членове на Европейския парламент, които чухме току-що и които по никакъв начин не е, отговарят на истината. Испания ратифицира е, конвенцията в Истанбул на 1 август 2014 година и ми се струва, че правителството обаче продължава да си, запазва, да си затваря очите или пък съдиите не са си получили документите, не знам какви обучения са следвали. Отново се връщаме на случай, който беше споменат преди малко група от петима, не искам дори да ги нарека хора, които са изнасили 18 годишно момиче. Единият е бивш военен, другият е осъждан многократно за физическо насилие. А съдята е взел решение да изслуша свидетелските показания на жертвата, без да приеме като достатъчен материал информацията и видеозапис е качен в WhatsApp, който е, представлява, който всъщност е видеозапис на самото изнасилване и в крайна сметка съдя да прехвърли цялата отговорност върху жертвата и на практика постави под въпрос всичките твърдения. Очевидно е, че има сериозни проблеми с прилагането на принципите ни в нашата страна. има и други напълно неприемливи случаи. Още един пример, който мога да ви дам отскоро, от, съвсем наскоро от Испания, е с едно 7 годишно момиче, което беше намерено убито, а, при положение, че имаше, имало сигнали за насилие от страна на бащата, които не са довели до нищо. Така че тук не говорим за политическа идеология, не говорим за феминистка идеология Говоря за Испания, тъй като съм испанка и трябва да ви кажа, че в нашите политически партии преобладават мъжете и затова ние, жените, от всички политически партии в Испания сме длъжни да се обединим, независимо какви са политическите ни убеждения. Става дума за нашите права и за нашата равнопоставеност. Никога не бива да го забравяме. Видяхте какви мерки предприеха някои правителства на държави членки на Европейския съюз. Последните данни в Испания, например, показва, че 80% от жените станали жертва на убийство са били преди това жертва не на физическо насилие, а на психически тормоз. Това също е много важен аспект, който не бива да се пренебрегва. Прекалено често жертвите е, се поемат цялата вина, което много често ги кара да почетат мълчанието. Питате се, питат се защо изобщо да подадат жалба, ако ще се превърнат в виновника, а не в жертвата. Затова смятам, че трябва да се обърне много по-сериозно внимание на обучението на магистратите. Има много неприемливи случаи, като тези, които ви цитирах в Испания. Благодаря ви. Аз сега давам думата на госпожа Афродита Астополи, член на Гръцкия парламент. кирия Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, в Гърция от 2006 година имаме закон за служебно преследване на домашното насилие. домашното насилие срещу жените. Нека да не се заблуждаваме. То се основава на полов признак. Поне в огромното мнозинство от случаите е именно така. При изнасилване се предвиждат обезпечителни а, мерки, включително и временни центрове за настаняване на жените и децата. Предлагат се и консултации, е, финансират е, се дейностите на тези центрове от европейските е, фондове. Има обаче и критики. През 2017 година Директива 29 от 2012 година за борба с дискриминацията на основата на пол, происход, раса, сексуална ориентация, идентичност, увреждане или друг признак беше въведена в националното ни законодателство. Министерството на правосъдието създаде и орган, който да взема решения за обещатяването на жертвите. На тази основа ние ратифицирахме Истанбулската конвенция на 17 ноември. Процеса на консултации вече започна и до края на 2017 година ще гласуваме е, съответния е, закон. Това е добра новина и много се радвам, че съм тук, е, за да мога да я съобщя. В законопроекта се предвижда не само ратифициране на Истанбулската конвенция, но и изменения на националното законодателство, така че да се предвидят норми за борба с домашното насилие и при еднополовите бракове. И граждански съюзи. ще е, се направи всичко възможно да се въведат е, мерки за събиране на е, статистически данни и за проследяване на изпълнението на конвенцията. Финансирането на домовете за временно настаняване и консултативните центрове е проблем, който трябва да се реши до година. Ще трябва да започне почнем да го финансираме от държавния бюджет – ще можем да разчитаме на финансиране, подобно на останалите държави, ратифицирали конвенцията. Съгласна съм с преждеговорившите, че наличието на законодателство е предпоставка, но освен това е необходима работа за преодоляване на предразсъдъците спрямо жените. Добри резултати ще се постигнат само ако обществото споделя тези ценности като цяло. Грация, президенте. <laughs> Окей. Благодаря. На 25 ноември ще отбележим деня за борба срещу насилието спрямо жените. Това ще е следващата събота. Ще има много различни прояви, в които ще участваме. Аз ще отида в едно училище, за да разговарям е, с е, младежите и да ги насърча. Е, да говоря за това какво представлява насилието, как се проявява, защото всичко почва от ранната детска възраст и оттам започва образованието и възпитанието. Огромното мнозинство от пострадалите си мълчат. Защо мълчат? Има а, инструменти. Може би човек може да си зададе въпроса, че те са недостатъчни, за да дадат гаранции за пострадалите от домашно насилие. Но аз не говоря за големите градове. Помислете си за провинцията – какво правят а, жертвите на домашно насилие? Мълчат, те няма къде да отидат. Злонамереното заплашително преследване също а, не може а, да бъде а, решено а, изведнъж. Крайната форма на насилие е убийството на жени но а, когато изобщо не е престъпление и това преследване, никак не е чудно защо 85% от жените мълчат и а, не сигнализират за насилие. По тази тема мисля, че няма защо да политизираме. Имаме примера а, на италианския парламент, който единодушно ратифицира конвенцията без оглед на политически различия. Няма защо да допускаме политическите различия да навлизат тази тема. Но всеки случай трябва да бъде слетен. Защото ако не бъде изпълнена изцяло една норма – то тогава тя се обесмисля, тя се отслабва. Трябва да се следи за спазването на сроковете и за ефикасното изпълнение на всички норми в защита на жените. Благодаря. Ана Верешнова, Словакия с парламента. Ана Верешнова от Словашкия парламент има думата. <laughs> ďakujem vám eh, pekne za slovo. Благодаря ви. Чухме е, за опита на някои е, жени. Аз е, мога да говоря много за и познавам много жени, които са жертва на насилие. От 20 години помагам на момичета, девойки, които са пострадали от насилие от страна на бащите им, например. Истанбулската конвенция не трябва да ни разделя. Ако конвенцията от Истанбул създава проблеми за някои държави, в името на жените и момичетата, е, за които е, се грижим, трябва да принудим тези държави да е, се присъединят. Аз е, е, приветствам факта, че Словашкото Министерство на правосъдието е, е готово да е, проведе дискусия по въпроса и да чуе различни мнения. В Словакия има две школи. Едните са за бърза ратифи... Едната е за бърза ратификация, другите, другата, която предимно представлява представена от експерти. Те не искат тази такава ратификация. Аз е, е, принадлежа към втората група. Аз ще продължа да помагам на жени, е, пострадали от насилие. Правя го от 20 години. Надявам се обаче че ще разберете, че говоря е, отличен опит, е, като казвам, че тази конвенция не е, е верния път, по който трябва да вървим. Е, тя е, е да е, съществува предразсъдък, е, за съжаление, след много хора, които смятат, че тези, които са против конвенцията, приемат а, е, домашното насилие. Неодавна ние приехме законодателство за защита на жертвите от насилие. А, 39, а, с 39 гласа за е, е, всъщност от 145 присъствали в залата, 39 бяха само за. Този закон предполага защита на жертви, деца и жени и предвижда съответното е, финансиране за целта за, като например безопасно настаняване, е, съвети е, и правата на жертви насилие да имат достъп до това.

Много голям напредък постигнахме на равнището на Европейския съюз с ратифицирането на Истанбулската конвенция. Този документ наистина е от първостепенно значение Вярно е, че има известна неяснота относно приложното поле на конвенцията и ние в Европейска институция се опитваме да възприемем възможно най-съобхватно тълкуване с приложното поле. Всяка държава членка би трябвало да се здобие с нужното законодателство, което да отразява подобни международни инструменти имаме и европейска законодателна рамка, която ни задължава и в този смисъл смятам, че Истанбулската конвенция е много добър международен инструмент, но ратификацията сама по себе си не е достатъчна. До там не може и не бива да се спира. Така че да, разбира се, трябва да се ратифицира конвенцията от всички правителства, но не бива ратификацията на този документ да се превръща в оправдание за правителствата да не предприемат допълнителни мерки. Трябва да продължат с работа, включително и законодателна. Законите са важни, но те не са достатъчни. Те трябва да се прилагат на практика и то в някои случаи при много трудни обстоятелства. Дискриминацията срещу жените е факт, насилието е основаващо се на пола е факт, убийствата на жени са факт, така че не разбирам за каква идеология говорите тук, но както и да е. Насилието срещу жените с, често е и последица от засилването на неравенството, както показаха различни изследвания, включително и от Европейския институт за равенство на половете. Това е една тенденция, която се забелязва в изцелият Европейски съюз. Или има застой, или се отстъпва по отношение на равенството, било то на равенство на пенсиите, на достъпа до пазара на труда и т.н. Ако няма застой, има има отстъпка назад. И оставам с впечатлението, че в Европа всъщност само засилваме патриархалния модел. И това завръщане на патриархалната идеология се отразява по най-брутален начин а, чрез домашното насилие. Така че трябва да се насочим към първопричините, именно неравенството между мъжете и жените в редица области. Един особено сериозен проблем е фактът, че неравенството се запазва на едно също равнище в целият Европейски съюз. Не защото ние не сме амбициозни в нашите предложения в Европейски парламент, а защото често в съвета нашите предложения се блокират, като например предложението за квоти за жени в управляващите органи на предприятията или пък а, директивата за майчинството. Ето защо бих искал да се в заключение да отправя призив към членовете на националните парламенти. Моля ви, окажете натиск върху вашите правителства, за да се преодолеят блокажа в съвета. Заради този блокаж не може да се постигне напредък. Затова и сътрудничеството с националните парламенти е толкова важно. Много е важно, за да се постигне истинско равенство между половете в Европа. Благодаря ви. А сега давам думата на госпожа Бенитес от парламента на Испания. Както казаха много от моите колеги от Испанския парламент, в Испания Насилието по полов признак е държавен въпрос още от 2003 и 2004 година приемаме е, необходимите закони през 2015 е, година. Продължихме да работим по кодифицирането на материята е, по отношение на виктимизацията. Изменихме наказателния кодекс, в него въведохме нови състави с оглед на Истанбулската конвенция – като например заплашително а, поведение, тормоз. През 2014 година Испания ратифицира Истанбулската конвенция, както вече беше посочено. Предприяти са законодателни а, мерки – Пактът срещу а, насилието по полов признак беше прият а, от а, двете камери на Испанския парламент. Председателя на Конгреса обясни за процедурата в долната камера. В Сената тя протече по същия начин – всички политически групи загърбиха идеологията, за да а, помогнат а, на пострадалите, за да покажат решителността на държавата да се бори срещу а, насилието. 276 са мерките, прияти от а, Сената за изпълнение на а, конвенцията с а, обезпечаването на необходимите средства. Вчера отбелязахме Световния ден на детето. На 25 ноември ще отбележим Световния ден за борба срещу а, насилието спрямо жените. Закрилата на а, децата е от първостепенна важност, защото те са сред най-уязвимите групи – В социалните мрежи те са изложени на голяма опасност от е, насилие. Затова още от ранна възраст е, децата трябва да бъдат приучени да разпознават и да отхвърлят насилието. Както посочи представителката на Италианския сенат, много важно е образованието и възпитанието – новите технологии са факт, те лесно се възприемат от а, младите хора, но а, мерките трябва да бъдат насочени и към учителите, и към родителите, а, към а, правораздавателните органи, социалните работници. Информацията може да се разпространява целенасочено – сред децата и младежите. Могат да се добавят и още мерки, за да не се допусне децата да станат оръдие в ръцете на бащите срещу майките – Ние станахме свидетели на подобни опити в едно а, нашумяло съдебно дело. Не може да се допуска насилниците а, да получат а, в съдебно производство родителските права. не е достатъчно да се отпуска правна помощ на пострадалите. Необходима е и психосоциална помощ. Благодаря на всички, които ни помогнаха в този процес. Ще бъде много полезно да обменяме добра практика – защото във всички страни можем да работим така, че да няма насилие срещу жените в Европейския съюз. Благодаря. Ще ви помоля е, да се опитате малко по-кратко да говорите, защото още много желаящи има за изказване, а времето ни е ограничено много е, хубаво е да чуем е, тези е, добри практики и опит, но е добре да чуем максимален брой хора. Сега представители на Словения има думата. Дами и господа, Истанбулската конвенция от 8 септември 2011 година тогава бе прията, ратифицирахме 15-та година – Искам накратко да обясна как е, я прилагаме на практика е, до сега. И ще премина на словенски. Ние коригирахме съответно законодателството си особено и по-специално закона за предотвратяване на домашно насилие. Променихме наказателния кодекс съответно, е, като внесахме нови разпоредби е, относно е, принудителни е, е, бракове, както и натрапчиво следене е, използване на лични данни без е, съгласието на лицето или без правно основание е, и други е, промени в законодателни промени в този дух. Освен това приехме национална програма за равни възможности на мъже и жени която включва приоритети като нулева толерантност към насилие, за насилие към жени и някои по-конкретни е, цели, приоритети и мерки, е, които включват е, които, ще, които са изложени в резолюцията на Националната програма за предотвратяване на домашното насилие и насилие срещу жени. Тази резолюция е в процес на съставена и скоро ще бъде приета. Няколко други проекта да спомена е, в същия смисъл, в е, които са е, изпълняват в Словения в момента. Един е насилие срещу жени, друг е, озаглавен край е, онлайн насилието срещу жени, срещу жени е, равни възможности за е, мъже и жени, една програма на НПО-та, е, както и друга за борба с насилието. Ще ви дам няколко данни статистически от полицията в това отношение отнасят се за... Тези данни са от периода след ратификацията на, на конвенцията. Значи, дребни престъпления с елементи на домашно насилие. Броя на подобни престъпления е паднал, но незначително. От друга страна, престъпления, оглавни престъпления, където жертвата е жена, тук се забелязва сериозно подобрение, драстично са паднали е, числата.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 Още петима има на списъка на изказващи се, но ако не възразяват, ще получат възможност да се изкажат след третата част. Както казах и след третия панел ще имаме възможност за обща дискусия, така че имайте търпение. Значи остават още петима от националните парламенти, е, които желаят да се изкажат, но ще получат такава възможност при следващата дискусия. Е, няма да отделяме е, на тази тема повече време Важно е, е, както каза и колегата от е, Испания, е да упражняваме натиски върху е, съвета да прилагат. Сега е, става дума за една страна, след това България. Е, важното е винаги да се оказва натиск, е, да се предвижда това досие. Е, е, е, не на последно място и ратифика, ратификация на Истанбулската конвенция, но и е, натиск за приемане на съответните актове за борба срещу е, насилие между половете. И така стигаме до третия панел бих искал да, да помоля участниците да е, заповядат е, тук. Е, междувременно благодаря на е, участниците в втория панел най-сърдечно. И така започваме е, третия, дискусията по третия, третата тема. да помоля е, ораторите да заповядат на катедрата. Госпожа Лиза Овир, член на Естонския парламент, е, госпожа е, Гюлсун Билган от е, е Парламентарната събрание на съвета на Европа и госпожа Лаура Албу, е, член на Европейското женско лоби.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 И така, има думата госпожа Лиза Овер, член на Комисията по правни въпроси е, на Естонския парламент. Имате думата. Мадам Чер, members of parliaments. Госпожо председател, уважаеми е, дами и господа, благодаря за е, инициативата ви и за поканата е, както и за възможността да говорим по тази толкова важна тема. Ще продължа на е, прекрасния е, си роден език естонски. Истанбулската конвенция бе приета през април 11 година. Естония подписа, ратифицира през декември 14. Е, я е подписа. Наскоро, края на септември тази година, Естонския парламент я ратифицира. Смисълът на тази конвенция е да е, превърнем Европа в място, в което не, е, няма насилие срещу жени. И ето защо създаваме съответната законодателна рамка за целта, за истинско равнопоставеност между мъжете и жените. Е, много често се натъкваме на случаи на, на е, домашно насилие в Европа. Е, според конвенцията, домашното насилие е социален проблем, а не е проблем на отделното семейство. Домашното семейство е проблем и в Естония. 50% от хората у нас или са чували, или са били свидетели, или просто са преживели, са били е, жертва на е, домашно насилие. Докато макар че хората заклемяват насилието в семейство, 10% е, от тях смятат, че понякога то се налага. 40% от естонци смятат, че жертвите са си виновни за е, домашно насилие. 70% от случаите извършителите са партньори или бивши партньори. В 80% от случаите е, извършителите са мъже, е, жертвите обикновено са жени. Много проучвания бяха извършени в Естония в контекста на конвенцията. В едно проучване за домашното насилие 2011 от него става ясно, че 20% от естонските жени са били обект на сексуално насилие у дома, физическо или сексуално насилие. В случая с а, сексуалното насилие 10 е 000 души, а физическо насилие 12 е 000 души. Това са бройките на а, жертвите. Изключително важно е да се подсигурят места, където жените могат да е, потърсят обежище е, преди да, е, когато са застрашени от това, преди да изпитат акт на насилие. Бе проведено и проучване за економическото въздействие на това явление. Според това проучване, домашното насилие струва на обществото предвид разходите, социални услуги, е, здравеопазване, правосъдие е, е, и така нататък. Разбира се, жертвите страдат претърпяват сериозни последствия върху своето физическо и духовно здраве. И е, тези е, цената на всичко това в Естония е оценена на 160 е, милиона годишно, да не говорим за разбитите и съдби объркания живот на хората. Правителството 16 година правителството постави е, въпроса за ратификацията на конвенцията в парламента. Това доведе до редица законодателни промени, е, включително е, наказателния кодекс, както и законодателството свързано с защита на жертви, закрила на жертвите. промените, свързани с е, закрила на е, се отнасят до достъп до съответните услуги, до е, помощни центрове, центрове за подпомагане. В резултат на това достъпът и финансирането на такива центрове е значително подобрено. Редица престъпления има, които а, е, трябва да бъдат а, е, криминализирани в а, е, Естония в резултат на конвенцията, именно принудителни бракове, непрекъснато преследване, пол, генитално усъкътяване и други. Истанбулската конвенция е, е нещо, което, е, на което аз е, така съм пряк свидетел в Комисията по правни въпроси. След като проучих конвенцията и проекто законодателството в тази връзка, аз мога сега да анализирам положението в Естония и по-скоро законодателството в Естония е, по този въпрос. 53% от жените на възраст над 55 са били обект поне на веднъж на сексуален турмоз е, в, е, през живота си. Включително е, нежелано докосване и други форми на сексуален турмоз. Сексуалният турмоз е много разпространен в Естония и в известен смисъл е, се приема. Е, очевидно е, че е, това се отразява на жертвите, на здравето им, на личния им живот. Само едно дело е заведено в съд е, за подобно деяние, което иде да покаже, че тази сфера не е добре е, уредена. И въпреки, че съществува законодателство, жените на практика не са защитени е, предвид факта, че няма такива дела, няма такава практика на съда. Е, регламентирането на сексуалния турмоз, е, разписането на закон е, е, се оказа нещо много важно и след като това бе направено, веднага бяха докладвани първите правонарушения полицията. В началото на септември Естония е, показа своята ангажираност с защита на жените, жертвите и готовността си да е, се е, е, да наказва извършителите. Въпросът се обсъжда на широко в Естония и въпреки, че е, постигнахме много, е, като поставихме на преден план на вниманието на хората този проблем, е, все още остава много работа, е, но е, трябва да се е, огледаме, да видим какво случва в света, за да знаем какво трябва да направим. Сега давам думата на госпожа Гюрсун Билган от Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа, а между другото, забелязвам, че има повече дами, отколкото господа в залата, но това обикновено се случва, когато говорим за равнопоставеност на половете. За мен е огромна чест да бъда днес сред вас и да се възползвам от тази възможност да обсъдим заедно тази тема, която е толкова важна за всички нас, а именно борбата с насилието срещу жените. Подписвайки Истанбулската конвенция през юни миналата година, Европейския съюз е, отправи едно много положително послание. Това е поредният е, камък в е, нашият строеж. Целта ни е да построим една Европа без насилие срещу жените. От октомври миналата година съм главен докладчик на Парламентарната събрание на Света на Европа за борбата срещу срещу жените. Също така съм член на комисията за борба с дискриминацията. Нашата комисия наскоро прие резолюция посветена на сексуалния тормоз на обществени места и в момента подготвяме резолюция посветена на принудителните бракове. Както знаете, чака ни още много работа за да се преборим всички форми на насилие срещу жените почти всички държави в Европа приемат специфично законодателство, но проблемът продължава да е широко разпространен и менталитетът не се променя достатъчно бързо. Аз съм член на парламента на Турция и моята страна беше първата страна, която подпис, подписа и ратифицира конвенцията. Оттам идва името на конвенцията, Истанбулска конвенция. Не винаги е лесно, всъщност трябваше доста смело за да го сторим, но още по-сложно е прилагането на конвенцията. Както каза с пълно право антропологът и професор а, в колеж де Франс Франсуас Ритие, който почина миналата седмица, говори се за природа, природа на насилието а, сред мъжете, което е с доминиращ характер. Говори също така и за жестокост а, от животински характер. Но всичко това е погрешно. Не говорим за природа, а за култура. Културата води до насилие. И тъй като докато тук говорим за култура, за възприятия и за ментални конструкции, именно менталитета трябва да се опитаме да променим. Съгласно съвета на Европа да се борим срещу насилието срещу жените няма за цел нито да налага феминистка идеология, нито да разруши традиционното семейство. От влизането в сила на конвенцията в Истанбул борбата ни разполага с ново оръжие. Това е един изчерпателен направен инструмент, който държавите трябва да приложат. Тоест, квестът преди всичко правен инструмент. И както вече беше казано нееднократно, Конвенцията Истанбул признава, че насилието срещу жените е нарушаване на човешките права и форма на дискриминация. И преди всичко Конвенцията поставя жертвите в центъра на интереса на всички мерки. Трябва да се отдаде нужното внимание както на предотвратяването на насилието, така и на подкрепата на жертвите и преследването на извършителите. Сега е много важно да продължим да работим с кампания за явно в същото мнение за нуждата да се предотвратява всички форми на насилие срещу жените, да гарантираме, че държавата активно участва в кампаниите за предотвратяване на насилието и подкрепям жертвите с прилагането на ефикасно законодателство на място. Конвенцията от Истанбул дава безпредседентно добра рамка за борба с насилието срещу жените. И в тази рамка представителите на националните парламенти играят много важна роля. Съгласно член 70 на конвенцията, националните парламенти играят първостепенна роля. Те са насърчени да вземат активно участие в контролът на мерките за прилагане на конвенцията. За първи път в договор, сключен на на Съвета на Европа, се признава по такъв начин официално контролната роля на националните парламенти. Задава се обаче въпроса как точно могат ефикасно националните парламенти да вземат участие в последващите действия за прилагане на конвенцията и да съблюдава за нейното ефикасно прилагане. На първо място си заслужава да си припомним водещата роля на националните парламенти, а именно приемането на законодателство. Това е първата пряка роля на националните парламенти за прилагането на конвенцията от Истанбул. Чрез законите, които приемат националните парламенти, трябва да съблюдават, че националното законодателство напълно е, спазва задълженията поети в рамките на конвенцията. Ето защо в случай на нужда би трябва да се пристъпим към законодателни мерки за за приспособяване на националното законодателство с разпоредбите на конвенцията. Друг друг важно правомощие на самите парламенти е приемането на националният бюджет. Голяма част от разпоредбите на конвенцията от Истанбул предвиждат финансови инвестиции в страна на държавите, като например създаването на специални центрове за прием на жени жертва на насилие. Чрез приемането на националните бюджети, националните парламенти отново разполагат с много важен инструмент в свои ръце. Ролята им като бюджетен орган им дава възможност да съблюдават, е, че е, борбата с, с, с насилието срещу жените е обезпечено с нужните финансови средства. Друг важен, друг важен правомощие на националните парламенти е контролът на правителството. Аз лично съм представител на позиция в момента. И ние всички национални парламенти разполагаме с много важни инструменти за парламентарен контрол. На първо място с задаване на въпроси към министрите в рамките на процедурите за парламентарен контрол. По този начин държавните парламенти непрестанно ще са, е, са осведомявани своевременно за мерките, които предприемат мерките за конкретното прилагане на практика на разпоредбите на Конвенцията от Истанбул. През 2011 година съвета на Европа призова за създаването на специфични институции или органи в рамките на националните парламенти, като например създаване на специализирани парламентарни комисии за защита на правата на човека и правата на жените. Тези комисии или други, форм, други органи трябва да съблюдават за постоянното спазване на международните инструменти за защита на правата на човека, но за целта трябва да се извършва активен парламентарен контрол с задаване на въпроси си. Друга резолюция на Съвета на Европа, прията през 2014 година, подчерта колко е важно националните парламенти да се допитват до националните органи защита на човешките права. И мога само да подчертая, че наистина е много важно националните парламенти да са в постоянен диалог, както с специализираните държавни органи, така и с неправителствените организации. Само при това условие те ще могат да се възползват от независим експертно мнение, което по своя страна ще им позволи ефикасно да съблюдават за изпълнението на Стамбулската конвенция. Не е точно обаче да се оказва нужният контрол на правителствената работа. Много е важно националните парламенти да вземат активно участие при изготвянето на докладите, които се предоставят на Гревио или на групата на експерти за, дейност, за действия за борба с насилието жените на съвета на Европа. Много е важно парламентите да играят роля и в тези, този процес на контрол на последващи действия за изпълнение в Истанбул от страна на правителствата. В заключение няколко думи за парламентарната мрежа за жени без насилие. Аз съм координатор на тази мрежа. Сутринта проведахме много полезна среща с специалисти и членове на парламентите. И накрая, в заключение, мисля, че почти всичко успях да кажа. Мога само да ви припомня, че благодарение на конвенцията от Истанбул, насилието с жената е се осъжда на европейско и международно равнище по всяка негова форма, но трябва да, при, да прилагаме ефикасно конвенцията, за да може ефикасно да се борим с насилието срещу жените. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Аз сега давам думата на госпожа Лаура Албу, представител на European Women's Lobby. Благодаря ви е, много за е, поканата, е, за да отбележим и денят на борба срещу насилието. Женското лоби е най-голямата организация в тази област в Европа. Имаме членове в Сърбия, Македония, Турция и разбира се всички държави членки на Европейския съюз. Аз лично съм председател на румънското женско лоби. Поддържаме и обсерватория, политически орган, който е, изигра много важна роля за събиране на данни и за признаване на насилието срещу жените като основен политически приоритет. 20 години по-късно струва ми се, че положението на е, жените и момичетата в Европа дава много смесена картира. От една страна е, исканията на женските организации не се приемат сериозно. Но, а, е, има много промени в законодателството а, под а, натиска на а, текстовете на Истанбулската е, конвенция. Тази година отпраснувахме годишнина от целенасочените действия срещу насилието. 22 години е, след приемането на Пекинската платформа за действие, и ясно е посланието да се води борба срещу това очевадно нарушение на правата на жените. Но имаме и обратната страна на медал. Няма да повтарям статистиката, която чухме от преждеговорившите. Мога да кажа, че 45 експерти в нашата обсерватория извършват е, е, проучвания, които недвусмислено показват неравномерността на е, закрилата в отделните държави. Всички важни решения за борба с насилието срещу жените на Европейския парламент, приемани през годините, включително и много е, силното решение, прието с огромно мнозинство през септември тази година, стигат до една, един и същ извод. Достъпа до правосъдие е, ще бъде различен в е, различните европейски страни също така може да рискуват жените да гласът им просто да не бъде чут. Нека да се замислим а, в колко страни няма гореща телефонна линия. Колко още жени а, трябва да бъдат изнасилени и убити а, в Европа преди да признаем а, гласно, че подобно отношение е неприемливо. И независимо от това, дали жените са гласа на ромите, на общността лъгъбата, на хората с увреждания, този глас трябва да бъде чут. Необходими са действия на равнището на Европейския съюз, така че всяка жена, всяко момиче в Европа да бъдат защитени и да живеят свободно, без страх от насилие. Всичко това е в резултат на ратифицирането на Истанбулската конвенция. Е, призоваваме парламентът, съветът и естонското председателство да отстояват този политически приоритет и той да е, залегне в политическите заключения, така че да бъде прият един действен морален кодекс. На насилието срещу жените и момичетата е европейски проблем. Съответно, трябва европейски отговор, европейска политика. Трябва да намерим съвместно най-подходящия начин за изпълнение на Истанбулската конвенция, за да бъдат защитени жените и да бъдат съдени извършителите. Дискусиите сред държавите членки за ратифицирането от Европейския съюз на Истанбулската конвенция трябва да премине отвъд разискванията за правомощията и тяхното разграничаване. Европейския съюз следва да положи усилия за ратифицирането от всички държави членки, е, за да може да се гарантира максимален обхват. Надяваме се, че българското и австрийското председателство на Европейския съюз ще вложат всички усилия, е, за да може в съответните срокове да се изпълни е, тази цел. Борим се вече 20 години срещу насилието и вече е време за истинска промяна, а не за реформа. Какво искаме? Първо, Европейския съюз и държавите членки да признаят всички форми на мъжко насилие срещу жените като част от цялостното насилие срещу жените на основание, че те са жени. Какво още искаме? Комплексна стратегия на Европейския съюз, за да се сложи край на мъжкото насилие срещу мъжете и жените и да бъдат подкрепени всички пострадали жени и а, момичета. Без стратегия няма бюджет а, и няма действия за гарантиране на равенството между мъжете и жените. В рамките на общите цели призоваваме за назначаване на координатор на Европейския съюз за премахване на насилието срещу жените с силен политически мандат да координира действията на различните европейски институции и агенции и а, да подпомага усилията на национално равнище. Призоваваме и за системни консултации и системно финансиране на дейностите в подкрепа на жените и момичетата, както и на информационни кампании на европейско, национално и местно равнище. Резолюцията на Европейския парламент за присъединяване на Европейския съюз към Истанбулската конвенция от септември тази година с огромно мнозинство призовава за законодателни действия на европейско равнище за борба с насилието срещу жените. Поздравяваме госпожа Анна Мария Кораца Билт и съдокладчика за забележителната им работа. Не е абстрактно понятие насилието срещу жените – движението Аз също, което насочва вниманието а, към извършителя, а, много допринася а, за да а, се прес, прекрати мълчанието. Няма неми, има заглушени, има пренебрегнати, защото гласът им се издига, но няма кой да го чуе. Време е да бъдем смели, верно, е, време е, е вината да не се прехвърля върху жертвата. Каня ви на нашата конференция, посветена на Истанбулската конвенция и политиките, които проистичат от там на 6 декември, постоянното представителство на Германия, към Европейския съюз, съвместна инициатива с съвета на Европа. Можете и да ни следите по социалните е, е, медии, в десетдневката, посветена на борбата с е, насилието за жените. Не можем повече да отлагаме. Трябва да действаме още днес. O e, dabar noriu suteikti žodį Europos parlamento pranešėjams dėl Sąjungos prisijungimo prie Stambulo konvencijos. И така, сега докладчик от Европейския парламент има е, думата за е, присъединяването към Истанбулската конвенция. Госпожа Анна Мария Кораца Билт, за 5 минути имате въз... думата. Благодаря. Благодаря, председател. Наистина, е, страхотна възможност е това. Е много важна е, възможност да обединим усилията си с националните парламенти е, по нещо толкова важно, именно ратификацията на Истанбулската конвенция. Съвета на Европа, които са е, собственик, пазителя на конвенцията, също трябва да бъдат поздравени наистина. Благодаря ви за това, което тази неотложност, която се опитахте да, която ни внушавате с думите си, на мерките, които трябва да вземем. Тук говорим за едно явление, което е толкова разпространено и така е, престъпно толерирано в Европа. Днес е, ние вдигаме е, глас за жените и е, момичетата, чието живот е наистина покусен от това. В, наблюдаваме такива явления на публични места, по домовете и в е, интернет. Това е ново, сексуално, е, ново социално явление, нов вид е, престъпност, порнография по интернет. Всичко това наистина опустошава живота на много хора. Изумително е колко много примери на турмоз на работното място се е, наблюдават. Толкова е разпространено това явление. И аз наистина е, съм изумена от е, обхвата, от мащабите на това явление, колко е, стотици и хиляди жени са страдали от е, мъжката е, надмощия и власт. На, и се възхищавам на жените, които дръзват да дигнат е, глас, да се изправят и да е, говорят открито за това. Защото обикновено е, отчаянието ни връзва ръцете, не се прави нищо и вече години след това жертвите връщат е, ролката е, на живота си назад и е, живяват отново това отчаяние, този тормоз, но е, тогава е, не са предприели нищо, продължават да живеят, е, защото е, такъв е живота, но е, трябва да се промени е, начина на мислене, да се борим с е, е стереотипите наслоени в обществото, да градим е, уважение към жените и е, момичетата. Е, е, важно е, е да се премести тежестта на е, доказ, доказване от жертвата към извършителя. Виждаме колко жени, които се чувстват виновни, които са принудени да се чувстват виновни, живеят със своя срам и мълчание. Е, трябва да ви кажа за нещо, което се случи в Швеция преди години. Една е, е, стотици актриси в Стокхолм и в Швеция, и по цяла Швеция изчетаха по медиите истории на жени станали жертва на насилие и мотото беше, девиза беше няма да мълчим повече сметнах за нужда да го спомена, макар че го знаете. Важно е да, да дадем, да вдъхнем сили на жените да надигнат глас, да, да говорят за тези неща. Е, и естествено, когато има престъпление, трябва да има и е, мярка за защита срещу него или за е, компенсация. Е, и е, всяко престъпление трябва да е, бъде наказано с съответните, съответното наказание и присъда. Обикновено жените се са или твърде независими, или твърде свободно мислещи, или твърде силни, за да предприемат нещо. Но а, искам да се спри на нещо друго. А, убийства, престъпления а, в името на а, честа. А, тук а, те са опасни, защото а, тук цялото семейство, те се правят с, с, с съгласието и съучастието на а, а, семейството. А, няма причина, която може да оправдае е, насилието, нито културна е, причина, нито е, религия. Разбира се, трябва да правим разлика между вероисповедание и тълкуването на, на религиозните текстове и предписания заедно с скъпата ми, с моята колега Кристина, ние работим през политически групи, е, преодолявайки политическите неразличия, за да е, е, се присъедини Европейския съюз към тази конвенция. Защо е важно за Европейския съюз? Защото нашия инструментариум е ограничен. Е, тази конвенция ще ни е, даде е, допълнителни, ще ни въоръжи с допълнителни лостове. Така че, моля ви, оказвайте натиск на държавите членки да, ратифицират. Ето Германия не е и други държави също е, е, интересно и това, което казахте за тълкуването, определението на, на е, пол. Моля, разяснявайте на, на жените, че насилието срещу тях е просто защото те са жени. Ние трябва да продължим да работим с всички вас за нулева толерантност към насилието срещу жени. Благодаря. Благодаря сега госпожа Кристин Рево Далон Бонфуа има думата за 5 минути само, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички участници в а, различните дискусионни групи, всички членове на националните парламенти, които присъстват днес тук. Всички те показаха, че има обща воля да действаме заедно. Виждате, че хората че жените най-накрая се осмеляват да говорят и ние трябва да действаме. Носим огромна отговорност. Заедно с Анна Мария Кораца Билт сме са докладчици по ратифицирането на конвенцията от Стамбул страна на Европейският съюз, в Европейския парламент. И действително трябва да действаме спешно, след като подписахме от името Европейския съюз конвенцията, трябва и да я ратифицираме, за да се изпълни, да се прилага тя напълно, за да може вършите принцип, изложени в конвенцията, е именно предотвратяване, закрила и преди всичко преследване на извършителите на насилието, тези водещи принципи трябва да се прилагат на практика. А докато не е ратифицирана конвенцията от всички държави членки на Европейския съюз, няма как да действаме на европейско равнище. Ето защо сме в много важен период на работа за сътрудничеството срещу съвета и комисията, а именно изготвянето на кодекса за поведение. Или казвам с други думи, какви точно правомощия ще има да действа Европейския съюз и по какъв начин в всяка, всеки един аспект на конвенцията. В Европейския парламент много внимателно последихме всички етапи преди подписването на конвенцията. Много държим Европейския съюз да се ангажира много активно във всички дейности, свързани с прилагането на конвенцията. И дори и всички държави членки все още да не са ратифицирали конвенцията, трябва да може да гарантираме на всички жени закрилата, която им предоставя конвенцията. Независимо дали са граждани на Съюза или прибивават на него територия. И също така много държим, че на Европейския парламент да бъдат осведомявани постоянно за напредъка на преговорите, както беше в миналото. Това за наше съществено значение. Благодаря и на естонското председателство, което постави Истанбулската конвенция с приоритетите си, а, българското председателство, което ще започне от 1 януари и след а, него австрийското председателство трябва да направят същото нещо. Конвенция в Стамбул трябва да бъдат след основните приоритети. Трябва да сложим край на това неприемливо положение. Посланието ми се отправя и към всички държави членки, които все още не са ратифицирали конвенцията. Говорим за 11 държави членки от общо 28. Това е прекалено голям брой. Отправям посланието си и към държавите членки, които, за съжаление, приемат мерки, които е, заплашат правата на жените, в частност е, мисля за Полша. И ви припомням, че е, миналата седмица в Страсбург, след дебата в пленарната зала, Европейския парламент прие резолюция за положението правата на човека в Полша и в този доклад се подчертава, че правата на жените са част от правата на човека и че трябва да се защитени в Польша, както всички останали държави на Европейския съюз, което в момента не се случва случва. Така че да, всички държави членки трябва да ратифицират конвенцията от Истанбул. Европейския съюз трябва да направи всичко възможно за ратифицирането на конвенцията, включително чрез изготвянето на изчерпателен кодекс за поведение, а след това Европейската комисия би трябвало да излезе законодателно предложение, възоснова на което ние да работим, за да има една истинска директива за защита на правата на жените и за борба с насилието срещу тях. Благодаря ви. E, e, благодаря на госпожа Бонфуа. Аз сега ще дам думата на госпожа Игрид Берлантиндо, като представлява Европейската комисия. Имате две минути. Много ви благодаря. Е, наближава края на заседанието, затова съвсем накратко ще ви кажа как се работи по е, кодекса за поведение във връзка с Истанбулската конвенция. Преди това трябва да кажа, че проведохме двудневни дискусии в рамките на е, колоквиума по основните е, права на човека в е, трудни времена насилието срещу жените се превръща в основен проблем. Този колоквиум беше проведен вчера и днес и трябва да ви уверя, е, че е, комисията отдава голям приоритет на този проблем. Това личи от изказванията на заместник-председателя Тимерманс, както и на комисаря госпожа Юрова. Този ангажимент трябва да се превъплати в присъединяване на Европейския съюз към Истанбулската конвенция, за което призовава и резолюцията на Европейския парламент. Имаме кодекс за поведение, който в момента се обсъжда в работната група на съвета под ръководството на естонското председателство. Стремим се да се придържаме към решението. За съжаление, е, изключителните правомощия на Европейския съюз е, бяха ограничени от държавите членки само до предоставянето на обежище и някои други изрично посочени е, дейности. Нормативната уредба не се е променила, но ние се стремим в нейните рамки да намерим възможното решение, за да може Европейския съюз да говори с единен глас, когато дава препоръки и взема решения. Именно това обсъждаме в рамките на работната група на съвета – не е довършен процеса. Провели сме до сега няколко заседания. Дори не мога да преценя на кой етап сме, но искам да ви уверя, че за съвета, комисията и държавите членки е важно да се намери подходящото решение за изпълнението на конвенцията. Като модел за а, текста на кодекса за поведение ползваме кодекса в рамките на Конвенцията за защита на хората с увреждания. Надявам се, че през едните няколко месеца по време на българското председателство ще напреднем, но за сега не мога да се ангажирам с по-конкретна дата. Искам още веднъж да подчертая, че няма да се разширява обхвата на решението за подписване. Това вече е съгласувано с съвета. От тук нататък работим е, в практически план да осигурим изпълнение на конвенцията. Добър сутейксу жоден. Сега за ваша информация ще дам думата на представители на националните парламенти. Имаме шестима записали се за изказване. Всички ще получат възможност да се изкажат, но имаме само 9 минути. Преводачите ще спрат работа в 18.30. Е, е, така че, ако те са достатъчно великодушни, могат да ни отстъпят още 5 минути, но а, е, вашите изказвания трябва да бъдат в рамките на 2 минути. А, ако продължите повече, ще ви прекъсвам. Е, представителката Белгийския парламент. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда много кратка. Може би дори няма да запълня две минути. Само да ви кажа как стоят нещата в Белгия – от много години Белгия е, се е ангажирала с е, борбата срещу насилие между половете, тъй като това е един от основните стълбове на равенството между половете. От 2001 Белгия е, работи по тази политика като част от план за действие, национален план за действие, който е прият от федералното правителство, заедно с общите, регионите и местните органи Координира се този план за действие от Института за равни възможности. Различни е, последваха е, е, планове от 2000, 2003, 2007 и 3, 2008 и 2009, четвърти план за действие от 2010 до 2014. начина на работа е подобрение в е, е, резултатите от работата ни е, в борбата срещу е, насилието. Насилието срещу жени е, продължава да е сериозен проблем е, у нас. Затова сега за, е, обявихме петия национален план, който бе одобрен в парламента който се опитва да е, даде отговор на е, всички форми на насилие, да помогне за е, борбата с тях и тяхното изкореняване. Особено е, важен в случай, важен случай е сексуалното насилие. Е, този план отговаря на Лисабонския, е, духа на Лисабонския договор е, и в неговата част за борба с, срещу домашното насилие и насилие свързано с половете. Отнася се и до всички форми на насилие. Насилствени бракове, генитално съкътяване сексуален турмоз е, и е, националния план за действие за борба с е, насилието между половете означава, че ние имаме един една пълна програма за действие с 6 приоритета, цялостна политика за борба с насилието, количествен и качествен подход към набирането на данни за всички форми на насилие, предотвратяване, подпомагане, закрила за жертвите, както и борба срещу е, насилие в международен план. Благодаря. Е, сега отново е, ви е, настоявам и моля да се вмесите в две минути. Вие казахте, че ще говорите кратко, а всъщност говорихте Три минути. Сега от е, представителя на Литва. Благодаря, е, госпожо председател. Е, благодаря за организирането на тази конференция. Тя трябваше да се проведе по-рано. Всъщност, такава се предвиждаше да бъде проведена в Литва във връзка с ратификацията на Истанбулската конвенция. Е, ставаше дума тогава за ратификация на конвенцията. Нашия председател беше е, готов на дискусия. След това е, нещата стигнаха в парламента, но се явиха проблеми. Преди няколко години имаше е, няколко е, е, ужасни е, е, случаи с, е, с убийства, изнасилвания и е, други. И е, е, излиза, че на теория е, законите са е, добри, но на практика е невъзможно да се прилагат, липсват финансови средства, т.е. невъзможно е тези добре разписани закони да бъдат преведени в действия. Няколко неща в тази връзка е, председателката на Конституционния съд е, поиска е, обяснение, бе сезирана за тълкуване на, на понятията, за които стана дума тук, понятието жертва. И сега е, в нашия парламент имаше много, е, случ... много е, депутати, които бяха силно против ратифицирането на конвенцията. Благодаря ви. А сега Полския сенат. Благодаря ви. Струва ми се, че това беше една много небалансирана дискусия. В Полша все още се води дебат по редица трудни въпроси след подписването на конвенцията. Защо? Защото се опасяваме, че тази конвенция наред с положителните си аспекти, представлява и заплаха, защото може да доведе до унищожаване на семейството. Полското семейство е защитено от Конституцията и полското семейство представлява съюз между мъж и жена. В Полша обаче нямаме доминация на мъжа, както на Запад, под форма на договорни отношения. Мисля, че беше много уместен коментарът на Лиса Овери за економическото насилие и тук съм напълно съгласен. Действително има проблем с економическото насилие в редица държави по света. И този форма на насилие се проявява под различна форма. А в Польша, например, 400 милиона евро се изплащат на хора, които се крият в различни европейски държави, за да избягат от задълженията си. липсва хармонизация, липсва координация при борбата срещу економическото насилие. И смятам, че трябва да бъде много голямо внимание на този аспект. Благодаря ви. А сега думата има госпожа Клодет Бутиек, член на Малтийския парламент. За две минути, ако обичате. Now time. Thank you. You, Благодаря, госпожо председател. Малта контра виоленца доместика, виоленца базита ал Борбата срещу домашното насилие и насилието по полов е, признак е, е, в Малта е явление, срещу което се борим с закони, както и с подписването и ратифицирането на Истанбулската конвенция. В момента в парламента се обсъжда друг закон, който ще подсили изпълнението на Истанбулската конвенция, ще отмени стария закон и ще се предвидят по-строги санкции за извършителите. Днес много говорихме за политическа воля, но крайно време е от думи да се премине към дела. Преди повече от година беше убита една смела жена, която не се боеше да каже – истината. Роберта Мецала е нейното име. Тя беше убита, а убиецът беше изправен а, пред съда. Жертвите трябва да имат надежда, че един ден ще бъде въздадено правосъдие. Благодаря. Пони Ангела Игуера и Португалиос на Obrigada, Sr. Португалския парламент. Благодаря. В борбата с, с насилие между половете и насилие изцяло, е, Португалия има добри практики. Няколко последователни правителства прилагат план за действие за борба с насилието и е, всички граждани са съгласни, че трябва да се инвестира в е, е, борбата чрез, е, срещу насилие, чрез обучение на хора, е, как да се защитават е, и защита на свидетелите. Сега е в ход петия национален план, който започна 2014 и приключва през декември тази година. В него се съдържат ангажименти поети от Португалия в рамките на различни международни организации, ООН, е, Комитета за е, борба с, също изтезанията и така нататък е, става дума не само за домашно насилие, но други форми за насилие срещу жените. Както каза моята колега, ние сме първата страна в Европейския съюз, която ратифицира е този инструмент и то е, с бълшинство единодушно. Целта е по-добра закрила на жертвите, по-справедливо наказание за извършителите и по-добро обучение на е, магистратите, съди, правоприлагащи органи и е, по-ефективна защита на жертвите. Колкото до законодателните изменения, такива бяха направени в наказателния кодекс, включително и през август 2016 е, в духа на Истанбулската конвенция. Е, Е, е, Осъгняване на гитарите бе, превърнато, бе криминализирано, както и насилствените бракове, е, също така и сексуалният тормоз. Всичко това вече фигурира в нашите закони, но още много работа остава, особено промяна в мисленето на хората от това, което чухме днес, става ясно, че трябва да работи много и за координиране на усилията си в рамките на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря на всички е, преводачи, на преводачите, които ни отпуснаха 5 е, минути, за да е, можем да се изказваме на родните си езици. И тъй като имам още 5 минути, последно от Италианския парламент, госпожа Фабриция Джулиани. Кратко, моля. Благодаря. Моите колеги вече разказаха за всички важни ефекти от ратифицирането на конвенцията у нас, защото така задължителните норми и принципи, като например определението за насилието срещу жените като престъпление, неравенството и насилието по полов признак. Тук говорим за човешкото достоинство, за целостта и неприкосновеността на човешката личност. Ето, когато говорим за насилие срещу а, жените, ние говорим а, именно за тези ценности, които са устоите на нашето общество. Трябва ни ново а, задълбочаване. Говорим не само за патриархални остатъци от миналото. Тук говорим за една свобода, която жените все още не са постигнати. Трябва ни грижа за свободата на жените. Когато се воюва за нещо, то сякаш не съществува. А тук то е факт и за това трябва да имаме грижата в цивилизованите общества на цяла Европа трябва да се работи е, там. Предлага се една директива, е, която да хармонизира в държавите е, членки борбата срещу насилието и неравенството. Мисля, че трябва много бързо да действа Европейския парламент в тая посока. Ačiū labai. Е, dar kartą noriu padėkoti e, mūsų. Благодаря ви. Бих искал най-сърдечно да благодаря на всички участници в третата ни дискусионна група. Благодаря също така и на естонското председателство за това, че Естония ратифицира конвенцията по време на своето председателство на съвета. Надявам се България и Австрия да сторят същото. Благодаря на двамата докладчици на парламента, госпожа Кораци Билт и госпожа Бонфла. Благодаря ви, че представихте позицията на Европейския парламент. Благодаря и на представителите на 15-те национални парламенти на държави, членки на Европейския съюз, както и на представителите на Норвежкия парламент. Благодаря ви за този дебат, посветен на ужасяващото явление, което представлява борбата, извинете, което представлява населението срещу жените. Благодаря на всички за взели участие в заседанието. Благодаря на преводачите, благодаря на секретарията, благодаря на всички ви и до скоро. И държа да, и да, да, държа да припомня на колегите от комисията ФАМ, че следващото заседание ще бъде на 4 декември от 15 часа. Благодаря ви, приятна вечер!